viel beigemessen wird. Und Радваме се, че имаме Радваме се, че имаме гости. Като парламент ние се опитахме да получим тези предложения колкото се може по-рано, за да може това важно досие да бъде приключено колкото се може по-рано. Докладчика в Сянка е тук и госпожа Маклевен. Искам веднага да дам думата на ирландския министр на, здраве, на здравеопазването, за да може да ни въведе в дебата и искам да помоля всички колеги, наистина всички, моля придържайте се към времето, за да може всички колеги да се изкажат, за да може и колегите а, да получат отговори на своите въпроси. И така, колегата има 10 минути за въведение в темата. It's your turn. Cá hirlach mat is good don cura chun kind renew ag an cuine seo. I'd like to thank Благодаря на господин председателя, че имам възможността да говоря пред вас. Аз вече съм говорил по тази тема и щетите, които проистичат от тюнопушенето. Много е важно да помислим за щетите от тюнопушенето и за економическите щети също, не само за тези върху здравето. Около 700 хиляди европейци умират всяка година вследствие на тютюнопушенето. Е, Тютюпонопушенето пред представлява една от най-големите причини за смъртност. 25,3 милиарда евро всяка година се дават за лечение на хора, пострадали от тютюнопушенето. И 8,3 милиарда хора е, се пенсионират равно, рано вследствие на болести. Това са все такива важни причини. Ние всички разбираме, че половината от хората, които пушат сериозно ще починат по-рано, отколкото биха починали иначе. 100 милиона хора са починали през миналия век, а през 21 век се очаква да починат е, 20 милиарда. Това не може да продължава по този начин. Проучване на, 20, на, на Евробарометър казва, че 28% от населението пуши. Това се отнася и за населението в Ирландия. 29% от ирландците, от възрастните ирландци пушат. Никотина е вещество, което прави зависими и младите хора, които започват да пушат, започват да са зависими също. 70% от хората, които започват да пушат, са по-млади от 25 години. Трябва да накараме хората, трябва да направим тютюнопушенето по-малко а, привлекателно, а 78% са започнали в Ирландия да пушат, когато са били под 18 години. И така, въпросът е какво може да направим, за да накараме хората да престанат да пушат. Аз, откакто започнах своята работа като министър на здравеопазването, започнах да мисля по този въпрос. Как а, да накараме младите хора специално да пушат по-малко. Затова се съсредоточавам върху директивата за тютюневите изделия. Няма да помогнем само с една мярка. Трябва ни комбинация от мерки. Това включва ефективно законодателство, разумно, разумна подкрепа на хората, които искат да престанат да пушат и устойчиви кампании за заостряне на вниманието. Всички тези мерки могат да ни помогнат да постичнем нашата цел, а именно намаляване на тютюнопушенето и така може да накараме бъдещите поколения да не попаднат под властта на този ужасен навик. Както каза и комисар Парк, амбицията на това предложение е да, на, да направи тютюнопушенето по-малко привлекателно, да накара младите хора да не пушат. Как може да се постигне тази цел? Като се намали привлекателността на тютюневите изделия, като се намалят различните аромати и овкусители, като се направят синхронни опаковките, като не се правят толкова интересни, като се намали и нелегалната търговия и като се, се въведе система за проследяване на търговията. Моето желание е да започнем колкото се може по-бързо преговори с парламента по тези въпроси. И искам да говоря накратко сега за усилията на ирландското правителство по пътя за постигане на едно общество без тютюнопушене. Нашето законодателство е на много високо ниво в това отношение. Има една важна инициатива, която започна през 2004 година, където, която, която предпоставя да не се пуши на обществени места. Има друга инициатива за, от 2009 година, която забранява рекламата на тютюневи изделия. Има забрана за продажба на тютюнови изделия на лица под 19 години. Всичко това има за цел да обезкуражи младите хора да пошат. Особено смятам, че забраняването на продажбата на тютюневи изделия и премахването на рекламите на тютюневи изделия имат много важен, важно влияние върху младите хора. Едно от последните проучвания в Ирландия сочат, че децата, които пушат между 10 и 17 години, техния брой е паднал от 18 на 12%. Проучването е проведено през, за периода от 2002 до 2010 година. Хубаво е тези инициативи да се поведат и подемат на европейско равнище. Важно е директивата да продължи да се развива в този контекст. Ирландия предполага и други мерки, Например, да не се пуши, когато и, присъстват деца, да не се пуши на обществени места, като паркове, детски площадки и е, места, които, където деца спортуват и играят. Това е възможност всички държави и членки да помислят по тези въпроси, по въпросите да контролират тютюнопушенето. Ще има конференция в Дъблин следващия месец. Много се надявам, че много от вас ще присъстват на тази конференция. Любопитен съм да видя вашите, да чуя вашите мнения. С удоволствие ще работя с докладчицата и с докладчиците в сянка по тази директива. И искам да ви кажа, че това е мой личен ангажимент. Ще направя всичко възможно да се приеме тази директива колкото се може по-бързо. Защото ние имаме нужда от това. Всяка година 700 хиляди от нашите граждани умират. Законодателната рамка трябва непрекъснато да се усъвършенства. Трябва да намираме инструменти и се надявам, че сегашното предложение ще играе ключова роля в борбата срещу тюнопушенето в Европа. Уважаеми дами и господа, е, тук всъщност става дума за спасяване на човешки животи, за защита на граждането, за, за, за опазване на нашите деца от този ужасен смъртоносен навик. Благодаря, казва председателят. Сега преминаваме към комисаря по здравеопазването. Господин Борш, имате думата за 10 минути. Much, Благодаря, господин председател, господин Райли, уважаеми депутати, дами и господа. Благодаря ви за възможността да обсъдим тук на публично изслушване директивата, предложението за директива за тютюневите изделия. Европейския парламент е в водещите редици от 2009 година в настояването да се бъдат, да бъдат засилени разпоредбите на закона, свързан с тютюновите изделия. Като тук ние не разработваме само законови разпоредби, а се опитваме да намалим броя на пушещите в Европа, което означава да спасяваме човешки е, живот. Знаете, стотици хиляди хора умират преждевременно в Европейския съюз поради болести, причинени от тютюнопушенето. Така че колкото е, повече успеем да направим това отношение, особено да спасяваме човешкия живот, да осигурим здравословни условия за живот, толкова по-добре. Парламента настоя в последно време настоява пред комисията да работи по подобно предложение – и именно това направихме. Ние е, обещахме още пред ноември миналата година и ето на 19 декември излязохме 6 е, седмици предсрочно с законодателно предложение. Настоящата директива съществува вече от 11 години, така че е крайно време тя да бъде усъвременена, за да отчита реалността и научните постижения – на пазара се появиха нови тютюневи продукти. Ето, дори е, нещо, което изглежда като парфюм или е, червило. Е, в никакъв случай не е тютюнево изделие. Освен това, е, ние искаме тютюна да не само да изглежда като тютюн, но да има и вкус на тютюн. Не да има вкус на бомбони или да мирише на ванилия. И защо настояваме тютюна да изглежда като тютюн и да има вкус на тютюн? Защото, както каза господин Райли, тези продукти се е, произвеждат по този начин, за да бъдат привлекателни за младите. Никой на 40 или 50 години няма да започне да ползва подобни продукти или да започне да пуши. Обикновено това се случва на много по-ранна възраст. Появиха се и нови продукти, като електронните цигари, така че ние трябваше да реагираме именно на това с новата директива. Междувременно целият Европейски съюз, а и отделните страни членки рати... подписаха и ратифицираха рамковата конвенция на Световната здравна организация за контрол на тютюневите изделия, което ни поставя вече юридически задължения да спазваме тези разпоредби, които включват разпоредби за ароматите, вкуслителите, добавките и така нататък. Тоест ние спазваме и международните си ангажименти. И както казах, предложението на комисията слага много силен акцент върху младите хора – ние смятаме, че ние трябва да защитаваме младите хора и децата, трябва да не ги окоръжаваме да започват да пушат. И ако имаме намерение да намалим броя на пушачите с 2% през следващите 5 години, т.е. 1,5 милиона пушачи по-малко, имаме две задължения. Първо да обезкоръжаваме младите да не пушат и второ да убедим тези, които пушат, да се откажат. А младите хора започват да пушат, защото смятат, че това е модерно и смятат, че могат да спрат в момента, в който пожелаят. А, много от нас знам, че тук в залата има и бивши пушачи и знаят много добре за какво става дума. После хората продължават да пушат, защото се пристрастяват. Достатъчно ясно е вече, че пушенето причинява пристрастяване и след това не могат да спрат. И след 20-30 години пушенето довежда до рак, инфаркти и ред други здравни проблеми. 700 000 души умират преждевременно всяка година от болести, свързани с тютюнопушенето. Това е населението годишно на град като е, Франкфурт или Парермо. Именно за това трябва да регулираме тютюнопушенето, за да се отразява то ефектите на тютюновите продукти върху здравето. Ето, ако видите тези красиви продукти с сладки и симпатични изображения – ако видите, има, да речеме, цигари с вкус на пиня колада. Как точно ще прецените, че всъщност купувате вреден продукт, продукт който създава пристрастряване? Именно за това искаме тютюневите изделия да приличат на тютюн и да имат вкус на тютюн, не да бъдат подвеждащи, да създават чувството, че са нещо друго. Тоест, предложението има за цел да направи така, че тютюневото изделие да подава достатъчно ясна информация за въздействието му върху е, здравето, за да бъде потребителя информиран. Шокиращи може да са тези изображения, които показваме. 13 страни членки са решили да слагат такива изображения. Те са шокиращи, защото са шокиращи и резултатите от използването им. В нашето предложение за момента тези изображения са доброволни, ние предлагаме те да станат задължителни. 75% от площа на котията трябва да има е, елемент на предупреждение, било то картинни изображения или други. Също така искаме да няма привлекателни опаковки, е, т.е. да не прилича на червило или нещо подобно. Т.е. когато човек погледне едно тютюнево изделие, да е ясно, че какво е то и че има отрицателно въздействие върху здравето. Ние не забраняваме пушенето в Европейския съюз, искаме потребителите, пушачите да бъдат информирани, да знаят какво правят. Около 30% от котията ще остане за търговска марка или други е, обозначения. А, също така е, можете е, по избор да е, изберете възможността да има пределно просто изчистена опаковка, като разбира се пак ще има предупреждения на нея. По въпроса за ароматите. Примерно, един а, силна миризма на ванилия или на ментол ще бъдат забранени. Също и овкусители. А, не става дума за всички обаче, става дума за много характерните аромати, защото те са тези, които привличат младите хора да започнат а, да пушат. Освен това, не бива да се позволява да има кафеин или витамини, например, в тютюневи изделия. В е, някои от е, тютюните се добавя захар, е, да речем, за да станат по-вкусни. Ние предлагаме всеки продукт, който увеличава токсичността или способността за пристрастяване, да не бъде допускан. Дискутираме въпроса за токсичността и е, пристрастяването с е, Световната здравна организация. Освен това, предлагаме да остане забраната за инфие или така наречения снюс, тютюн за смъркане. В, когато Швеция влезе в Европейския съюз, тя получи е, концесия да продава този продукт тип МФЕ в е, собствената си страна, но да не изнася този продукт в Европейския съюз. Значи в Швеция той е разрешен, но не в Европейския съюз. Тоест забраната за продажба на МФЕ съществуваше в Европейския съюз още преди присъединяването на Швеция в Европейския съюз през 2004 година има решение на Европейския съд по този въпрос. Е, защото инфието има отрицателен ефект върху здравето. В Швеция има опаковки и аромати, които са специално предназначени за млади хора. Става дума за привлекателни опаковки и привлекателни изображения. И има, примерно, една реклама, която е, е, го продават с надписа Радикални червени. Не смятам, че има политически послания в това, но просто приятно за младите. В Канада, когато е въведено подобно е, заключение, има сериозно намаление на ползвателите. 12% в щатите, 12% и така нататък. Освен това, нашето предложение предвижда продукти, които има над определено никотиново съдържание, да имат разрешително по линията на фармакологичните продукти. А, под този прак вече си върви по стандартната процедура. Тук се поставя също и въпроса за електронните цигари и е, никотинови продукти, които заместват пушеното. Ние предлагаме съответни правила за съставките и предвиждаме мерки срещу незаконни е, продукти, включително система за проследяване и система за сигурност е, и сред самите производители. Тоест, е, господин председател, ние не се намесваме във възможността хората да избират, а имаме за цел да защитим уязвимите, децата, младите хора в рамките на нашите цели, които е, са изцяло съобразени с законовата уредба. Смятаме, че това е едно от много важните е, законодателни предложения по време на мандата на нашия парламент. Благодаря ви, господин комисар. Сега ще следваме следния ред. Първо ще дадем думата на, на докладчиците и на координаторите. Линда Мак е, ще получи първа думата. Две минути. Знае, че е несправедливо, но просто не, няма да се справим иначе с дневния ред. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисаря и на министъра за това, че са тук днес. Моята задача днес е всъщност да изслушам нашите експерти, да изслушам и мненията на колегите. Приветствам предложението за директива. Всички политически групи смятат, че е един навременен проект – много важно е, е господин комисар, е, да защитим младите хора и изобщо населението. Дори и е, закоравелите пушачи се тревожат от това, че много млади хора посягат към цигарите и очевидно директивата на първо място си поставя тази цел да намалим начинаещите пушачи, най-вече да намалим броя на младите хора, които посягат към тютюневите изделия. Има много-много въпроси, които трябва да обсъдим от гледна точка на здравеопазването, от гледна точка на тютюневата промишленост. Знае, че мненията са много различни, че има много противоречиви въпроси. Е, има и много различни виждания за това как трябва да е, бъдат решени въпросите, свързани с етикетирането, с е, опаковките на цигарите. Има и различия в практиката на държавите членки. Без споменат ролята на Конвенцията за контрола върху тютюневите изделия. Естествено, че аз като докладчик също се ръководя от е, всичко записано в конвенцията. И ще се опитаме да е, организираме колкото е възможно по-широко е, изслушване на всички заинтересовани страни, както в обществото и сред потребителите, така и сред тютюнопроизводителите и преработвателната промишленост. Предстои ни много работа през следващите месеци и аз много се надявам, че ще постигнем добър резултат в името на едно по-добро здраве на хората. Карл Хайнц Флоренц също е докладчик по темата. Благодаря ви, господин председател, господин комисар, господин министр. От години се занимавам с е, химическите съставки в е, е, цигарите. Около 700 на брой са всички тези химически съставки, които се съдържат под формата на ароматизатори или на някакви други свързващи вещества. Защо в крайна сметка не ги забраним, след като всички сме против? Благодаря, господин председател. Аз искам да е, се присъединя към изказването на госпожа Макявен. Искам да благодаря за ангажимента, за това, че ни изслушвате, за това, че е толкова добре работиме в сътрудничество. Ние работихме също много добре с всички докладчици в сянка по, тази, по нашия доклад по директивата. Знаем за ангажиментите на господин към комисаря. Работихме и с господин Райли като председател на съвета в този, по тази тематика. Знам, че вие говорите и за най-добрите практики, засягате и въпроса на субсидиарност. Понякога тези неща са много трудно да бъдат решавани и не винаги това може да стане на, в нашия форум. И ако мога да напомня, Господин комисар, е, е, говореше, че ако е, тютюневи произведения трябваше да бъдат да получат разрешение да бъдат вкарани на пазара в момента, те просто щяха да бъдат забранени. Действително, ако трябва да следваме тази логика, би трябвало да бъдем и крайно радикални. Не знам дали ще можем да го направим, но в край на кращата в момента е, Европа се занимава толкова активно с това да проследи и най-малкия грам конско месо в е, хранителните продукти, защо не правим нещо много по-ефективно за вредните тютюневи изделия? Няма да влизам веднага в е, подробностите по предложението. Имам два въпроса, така като по-общо политически и свързани с стратегията въпроси към господин Райли. Очаквате ли, господин министър, да има много голяма съпротива, на желание от страна на страните членки да приемат предложението в вида, който то е подадено от комисията. Чули сме за Польша, има ли други ние знаем, парламента има определена позиция, но интересно е какво правят страните членки. Вие може би можете да оцените вече това. И приключвам, господин председател. Знаем цифрите, всички те са драматични, но все пак доколко ефективно е нашето законодателство? В края на кращата то може да е прекрасно, но ако то не бъде прилагано, вече има проблем. Знае Знаем, че в много други страни има кампании, които са обърнати именно към най-уязвимите. Благодаря, uh, е, господин комисар. Ние е, говорим за това, че би трябвало е, да въведем е, обикновените опаковки. Е, е, в е, е, целият свят, в крайна сметка. Е, обаче се оказва, че каквото и да записваме на опаковката, е, хората не се влияят от това и това не, не оказва решение в полза или в посока на отказ от тютюнопушенето. Говорите за Швеция. Това при всички положения е едно от решенията, към които се присъединиха и други, така че вече не можем да говорим само за шведско решение или шведско предложение на пазара. При всички положения към никотина се добавят и множество други съставки, които очевидно вредят на здравето. Би трябвало да се придържаме единствено към никотина. Е, говорите за забрана на малките опаковки, на тънките цигари, така наречените слимс. Е, но въпросът с рекламата продължава да стои. Е, всъщност основният момент е да предотвратим а, младите хора да посегнат към цигарите. И освен това в а, Австралия вече има известен опит с това как да накараме хората да спрат а, и да ги убедим, а, че наистина а, пушенето е вредно за тяхното здраве. Не само за тях самите, но и за съседите, за околните, за економиката, за здравеопазването, за бюджета и така нататък. Анна Росбах. На датски ще говоря, господин председател. Благодаря. Всичко е много политически коректно, така е. Но, когато човек е на 18 години, човек може да се ожени, да си купи кола и може да реши е, да гласува. Но не може да реши дали да пуши или не. Е, добре. Дали Ирландия може да се откаже от този доход, който идва от цигарите. Цигарите генерират една голяма част от БВП на една страна. Нека не бъдем. Нека да не защитаваме тук един двоен морал. От една страна сме много против пушенето, от друга страна всяка държава иска парите, които идват от пушенето. Сега, аз съм е, защитник на идеята, че е, хората трябва да знаят какво пушат. Е, трябва да се пише на опаковките какво съдържа никотиновия продукт. Това е ясно. Но в същото време смятам, че по-скоро не бива да забраняваме, а трябва да се съсредоточим върху кампании, които заострят вниманието и информират обществеността, защото в крайна сметка имаме работа с възрастни хора и те могат да решат дали да смъркат тютюн или да пушат електронни цигари. Всичко това е естествено нездравословно, но в крайна сметка дали ние сме за това тук да, да забраняваме? Какво ще забраним в последствие? Алкохола ли ще забраним или други неща ще забраним, които са нездравословни? Нека внимаваме на къде се движим. Благодаря, господин председател. Господин Роси е следващият оратор. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар, Исках да попитам, дали е нормално да се правят такива пиктограми за забрана на тютюнопушенето върху един официален документ. Става дума за свободата, за свободата на изразяване. Аз не съм пушач, никога не съм бил, но смятам, че човек не бива да се опитва да забрани на някого други го да прави каквото иска. Така че подкрепям госпожа Роспах. Ако правим прекалено много забрани, това не е добре. Е, в крайна сметка накърняваме правата на 10 000 европейци и ще увеличим черния пазар на цигара. Тогава пък изобщо няма да може да разберем какво съдържат тези нелегални цигари. До 99% идват е, нелегалните цигари от Китай и не знаем какво се съдържа в тези цигари, какво са пръскани тези растения, които са преработени в тези цигари. 16% от е, европейските цигари се внасят нелегално. Кой може да контролира качеството на тези цигари? Кой може да го гарантира? По-скоро трябва да се съсредоточим върху информационни кампании, насочени към младите. Естествено, няма две мнения по въпроса за тютюнопушенето е вредно, но не бива да ограничаваме личната свобода. Това не влиза в прерогативите на Европейския съюз. Е, същото се отнася за алкохола и за наркотиците. В някои държави членки наркотиците се либерализират. Не може непрекъснато да забраняваме. Благодаря. Следващият оратор, докладчик в сянка от независимите. От зелената. От зелените. Госпожа Андерсон. Това е продукт, който убива, когато се консумира в прекалено големи количества. И аз бях много благодарна да чуя това, което каза е, ирландският министр на здравеопазването, е именно, че е, пушенето и борбата срещу него ще са приоритет за ирландското председателство. Бих искал да разбера какво, е, какви са инициативите, които ще поощрите до края на вашето председателство. Тъй като аз съм докладчик в Сянка, бих искала да следвам развитията много отблизо. Освен това, искам да подкрепя и коментарите на докладчика, отнасящи се до конвенцията. Бих искала да видя директивата за тютюневите изделия укрепена, особено що се отнася до аспекта на здравеопазването. Имаме нужда от задължително въвеждане на унифицирана опаковка, според мен. Ние ще се опитаме до края на този мандат да приемем тази директива и се надявам до края на лятото да постигнем напредък. Искам да ви помоля за няколко коментари за евентуално въздействие, ако пакета бъде отложен до 2014 година. Ако докладчицата позволи това да се случи, но по-скоро какви са вашите съвети да не се случи това? Благодаря. Вас Gotter, äh, dann McGuinness, dann Gebrandi, Wilmot, Sanoni, Westlund, Florenz hatten wir schon, äh, Fjellner, Thun und Hohnstein, dann Klaas, Franco und Ayuso. Това са колегите, които ще говорят. Ребека Хант, бях забравил. Моля, всеки да говори не повече от минути, в, противен случай няма да се справим с времето. Благодаря. Следващият оратор, господин Комуцакос. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε και κύριε Υπουργέ για την... Благодаря господин комисар, господин министр. Благодаря, че започнахте с свободните думи на днешното изслушване. Целта на директивата е да се постигне равновесие между това да се подобри функционирането на външните пазари и да се защити е, здравето на обществото. Е, защитата на здравето е наше основно задължение. Но също така трябва да направим така, че и пазарите да функционират както трябва и да има конкурентна способност. Това са основно полагащи принципи. Затова не трябва да попадаме в е, капана на, така да се каже, фундаментализма по темата. И искам да задам един конкретен въпрос или по-скоро да направя конкретен коментар. За е, тънките е, цигари, които са по-малко от 7 мм в диаметър. Ако сме сериозни в усилията си да спрем пуша, тютюнопушенето, защо не, не включим и тези продукти? В края на краищата те са немалко привлекателни за младите. Госпожа Гростет. Една минута. Извинете, не чух името си от преводачите. Много бързо се действа тук. Два въпроса. За електронните цигари. Те са продукт, който потиква към започване на пушене. Продават се от големите производители. Също предвиждате и ниво горна граница на съдържание на, никотика, на никотина, но електронните цигари всъщност надхвърлят тази е, горна граница? Предвиждате ли нещо? И второ, ароматите, които подтикват младите да започнат да пушат. Е, по всяка вероятност, е, ментола не е единствения аромат, който създава интерес сред младите. Има ли някакви научни данни всъщност? като че ли изглежда, че именно ментовите цигари не са най-търсените от младите. Петър Лисе, благодаря господин председател, господин комисар, господин министр, благодаря много за всичко, което ни казахте. Благодаря ви е, за това, че сте тук. Аз лично подкрепям основните елементи в предложението на комисията, но действително ще ни трябва много време, за да обсъдим всичко въпросите ми. Смятате ли, че предложението би трябвало да бъде прецизирано, така че да навлезем и в рисковете за пасивно пушещите и най-вече за децата. Струва ми се, че до този момент все още не сме популяризирали в достатъчна степен рисковете за децата. Би трябвало, освен това, да имаме предвид процедурата за комитология. Тя ще ни даде възможност да обсъдим нещата по-подробно. И още нещо във връзка с електронните цигари, за които говори колежката Гростет като че ли на много млади хора ни има е ясно, че е, всъщност е, тези е, цигари, колкото и да са така, без пушек, всъщност могат да бъдат много по-опасни от другите. И че нещата все още не са изяснени. Следващият колега, господин Скота. Господин комисар, господин министър, скъпи колеги, Струва ми се, че предложението би трябвало да бъде изяснено от гледна точка на потребителя и опасността за здравето на хората. Но, естествено, че трябва да изслушаме и другата страна. Малки и средни предприятия, дребни търговци имат определени интереси в тази сфера. При всички положения трябва да имаме предвид, естествено, и заетостта в тютюневата и тютюнопреразботвателната промишленост. Незаконната търговия е голямата опасност. Контрабандата, която всъщност предлага на потребителите продукти, които по никакъв начин не са контролирани. Е, струва ми се, че е, очевидно е, застрашаването и предотвратяването на контрабандата не е приоритет. Благодаря, госпожа Магинес. Благодаря на представителите на съвета и на председателството за изказването. Мисля, че ще е много обезпокоително, ако се базираме на коментарите на нашите колеги и да спрем с мерките за предпазване на нашите деца заради съображения да пазим економическия сектор. Но е, дебата действително е много широк. Ние сме наясно, че цигарите убиват. Всички, които имат деца, нямат желание те да започнат да пушат. И за това трябва да има и законодателство. Искам да се справим с въпроса с е, контрабандата с цигари също така. Така че нека да не говорим, е, нека да, да не правиме нищо по темата, защото ще е, нарушим економическата дейност или няма да можем да се справим с е, е, незаконната търговия на цигари. По-скоро трябва да работим и във всички фронтове. And uh, thank you, Commissioner, for um, making your proposal. Господин Гербранти, благодаря. Аз съм за това да има строга политика против тютюнопушенето. пушенето. По този начин ще се отрази и промяната на общественото мнение към тютюнопушенето. И е, въпросът ми е абсолютно конкретен. Считате ли, че от една страна Европейската комисия може да предложи много, много строги мерки против тютюнопушенето и от друга страна да подкрепя субсидиите за тютюнопроизводителите? Аз считам, че е много трудно да се защитат и двете дейности на комисията в рамките на колежа от комисари. Благодаря. Аз приветствам предложението и бих се застъпил за стандартизираните опаковки. Що се отнася до това, което каза господин Кепранти, наистина производителите не би трябвало да рекламират своите продукти. Смятам, че наистина такива аромати като ванилията трябва да бъдат забранени. Но какво остава за други овкусители, които правят тютюнопушенето по-вкусно. Те също трябва да бъдат забранени. И на следващо място за субсидията за тютюнопушенето. Това го имаме от една страна. От друга страна имаме разходите за здравеопазване. всъщност проблемът не е на комисията, проблемът е на парламента. Има Имаме, имаме е, места за тютюнопушене и в парламента, и тук, и в Страсбург. Това не би трябвало да бъде така. Андреа Санони. Благодаря, господин председател. Господин председател, господин комисар. Според мен пред, предложението на комисията е интересно и се движи в правилната посока. 240 хиляди е, човека на година умират. 770 хиляди човека умират на година. Но много други граждани на Европейския съюз също са застрашени, които са всъщност пасивни пушачи, а не пушат самите те. Затова смятам, че трябва да организираме интернетни кампании, телевизионни кампании, които да осведомяват за щетите от тютюнопушенето. Потребителите трябва да могат съвсем ясно да решат дали да пушат или не. И на следващо място за пасивното пушене. Трябва да се каже колко е вредно то, това пушене. Повече трябва да се направи в тази насока. Госпожа Веслунд благодаря. Аз имам много прост въпрос. Защо комисията не... Защо комисията приема шведското изключение? Ако забранявате при добавки в, в, в тютюрна запушене, то по принцип се забранява то, то по принцип вие, а по принцип вие сте забранили тютюна за смъркане. Трябват ни научни доказателства за вредите от снос. Благодаря. Добре, искате да, за, да продължи забраната за снос да продължава да въжи. Но в крайна сметка това е единствения вид тютюн, който е забранен а всъщност той е 110 пъти по-малък, по-малко вреден от тютюнопушене. Какво би се получило, ако забраним френско червено вино, а не вид, водка? Тук в Брюксел може да се купи е, традиционен е, марокански тютюн, а не може да се купува шведски тютюн. Е, за смъркане. Искам да зная защо. Защо се забраняват нещата по този начин? Нека, добре, ние казваме, нека по, погледнем Канада, Штатите, Австралия, но, но нека видим какви са статистиките и при нас. И тогава да правим ограничения и да правим забрани. Не би трябвало да се забранява този вид тютюн за смъркане. Dziękuję bardzo. Благодаря. Ясно е, че че искаме да укрепим здравето на европейците. И трябва да защитим младите хора от пушенето. Но какво да кажем на младите хора, които виждат че ние се опитваме да се бъркаме в техния личен живот. Забраняваме ментола, ментоловите цигари. Вероятно, те смятат, че ще продължим да забраняваме и други субстанции, например алкохола. Може би по-скоро трябва да се концентрираме върху образованието. Благодаря. И аз искам да продължа в тази насока. Трябва да образоваме младеща и след това да оставим хората да решат сами. Защото всичко, което е забранено, става по-интересно. Ето, инфието и радикално червено като ам, като кампания това е, е, е доста привлекателно. Мисля, че когато се публикуват от друга страна ужасяващи снимки на цигарите, това дискриминира хората, които боледуват от тези болести. 1,5 милиона работни места все пак е, са нещо много важно и в крайна сметка е, производството на тютюн е нещо легално. Благодаря, господин председател. Това е господин Франко. Господин министр, господин комисар, няколко е, коментара. Аз е, вече говорих в заседание на комисията, че не трябва да изпадаме в е, крайности. Е, има много кампании за това, кое в какви количества трябва да се консумира. Смятам, че борбата с пушенето сред младите, това трябва да бъде приоритет. Но всичко останало Нека просто да има информация и да оставим гражданите да правят това, което искат. В кращата не може на всяка цена да искаме е, всякакви забрани. Примерно, можем да дискутираме в такъв смисъл е, потребяването на канабис. А що се отнася до ароматите, вкусителите, е, примерно ментола, също там трябва да се ползват и научни данни. Смятам, че трябва да бъдем по-умерени, както коментира и нашата полска колега. Благодаря, господин председател, госпожа Аязо. Тютюнопушенето е лошо за здравето, но е добре за хазната. Според мен, член 14 от директивата не отговаря на текста от протокола за борба с незаконната търговия с тютюневи изделия от 2012. 26 от страните членки са подписали този протокол. Всички, освен Кипър. Член 14 може да ни даде възможност да се справим именно с този проблем. И въпросът ми към комисията, е, съгласни ли сте, е, че трябва да има един кодекс за продуктите, които са забранени и да има реална информация, система за информация в реално време за това, кои продукти са законни, какви незаконни продукти съществуват и тази информация трябва да бъде налична за съответните проверки. Възможно ли е да се направят подобни изменения в член 14, за да се отразима на това? Ребека Хармс. Благодаря, господин председател, господин министр, господин комисар. Моята политическа група приветства предложенията които лежат на масата, е, най-сетне не се поставят е, под въпрос анализите, които е, ще докажат категорично вредата от тютюневите изделия. Има обаче редица въпроси, които са свързани най-вече с финансовата мощ на лобистите, които стоят зад е, тютюнопреработвателната индустрия. Огромни са печалбите, които се реализират в този сектор. Тютюнопроизводителите получават твърде малко, но а, е, печалбата от крайния продукт е огромна. И ние би трябвало да помислим, а, е, включително и за а, на тази разлика в а, а, печалбата, която се реализира на отделните равнища и освен това каква част от печалбата в крайна сметка влиза в държавната хазна? Много малка. Е, още веднъж повтарям въпроса, който постави и колегата Лизе. Електронните цигари. Защо всъщност е, ние затрудняваме е, отдръпването на хората от цигарите, като им предлагаме някакви все още неизследвани продукти? И така, сега ще чуем отговорите на въпросите. Аз ще подчертая въпросите, свързани с електронните цигари. Много колеги засегнаха този въпрос. Дори така, от бивши пушачи съм чувал, че много често са посягали към електронната цигара в желанието си да се откажат, защото известно време е, това беше така рекламираният начин за отказ от цигарите. Но е, електронните цигари е, междувременно вече се предлагат в аптеките, макар че съдържат в филтрите никотин. Никотинът според мен не е лекарство, но ето, че в аптечната мрежа можете да си купите електронни цигари. Е, това е, до голяма степен е, събуди недоволство и объркване. Ще дам думата първо на министра на Ирландия, а след това и на господин комисаря. Господин Рале. Благодаря, благодаря за изказванията. Разбирам, че това за много страни е проблем от чисто економическа гледна точка. Благодаря на госпожа Макарни за подкрепата и също за коментарите за добавките. съвсем ясно е, че текста на директивата е компромисен. Не стига толкова далече, колкото биха искали някои и аз се включвам в това число но в края на краищата ние, ако искаме да постигнем някакъв е, прогрес, трябва да се е, съобразяваме с е, желанията на различни страни. Не можем да искаме на пазара да излиза, да речем, само Rolls-Royce, защото няма да има кой да го купува. Знаете цифрите, които се говориха за смъртността, причинено от пушенето 90 хиляди е цифрата, която е, цитира полския министр на здравеопазването. Това е огромна цифра. И е, тогава трябва да се търсят е, все пак начини да се развива економиката извън производството на тютюневи изделия. Трябва да видим какво може да се направи, за да може производството да намери други Русла, Аз не смятам, че трябва да правиме избор между економиката и човешкия живот, защото човешкия живот винаги има приоритет. Отново ние търсим е, консенсус и считаме, че текста, който предлагаме е добър. За забраняването на тютюнопушене в коли. Ние не забраняваме това, забраняваме да се пуши, когато има деца в колата. И в края на кращата ние не визираме главно възрастните. Тук нашата цел са младите, децата. В... Мисля, че всички хора в е, здрав разсъдък ще се съгласат с това. А, децата а, започват да пушат преди да станат всъщност пълнолетни. Тогава какъв всъщност избор имат а, те? А, ние не искаме да се обявяваме против пушачите, а искаме да им а, помогнем да престанат да пушат не накърняваме правата на хората, а по-скоро записваме правата и на останалите в закон. Правата на децата най-вече. Инициатива за подсилване на съществуващото положение. Беше зададен въпроса какво предвиждаме. Още 10 срещи се предвиждат по време на нашето председателство, много срещи за консултации, с цел да убедим страните членки да убеждават своите правителства, че економическия прогрес може да се постига и по друг начин, освен продажбата на продукти, които са вредни. Ето, вижте, ето този тип красиви, привлекателни опаковки, много красиво име е същото, това е, е реклама. А тази картина, тази котия, която ви показвам, това е реалността. Тоест, ние искаме да покажем на хората какво точно се случва. И ако мога да кажа, говорихте за романти, за вкусители, за пасивните пушачи. Абсолютно съм съгласен, трябва да се направи повече за, е, и за разпространяване на информация за пасивното пушене. За данни за ароматите нямам такива, но съм сигурен, че е, производителите на цигари имат такива данни и знаят какво правят. Господин Скота, економическите последици. В край на кращата от економическа гледна точка нещата са много ясни, съвсем прости. 20 милиарда идват от производителност, а, несметно по-големи суми разходва здраво, системата на здравеопазването за лекуване на последиците. Така че въпросът е абсолютно прост и от економическа гледна точка, и от морална гледна точка. Така че след 30 години, ако се обърнат към нас и ни кажат, вие не действахте, нашите деца не могат да, не можем да ги оставим така, не можем да оставим е, на произвола на съдбата хора, които в момента ще пушат и след 30 години ще започнат да умират. В е, директивата има е, разпоредби за проследяване и за сигурност, т.е. това ще намали е, незаконната търговия, тук коментирахте. Трябва да направим всичко, което е по възможностите ни. Аз лично бих искал и бих се радвал, ако можем да стигнем много по-далеч, но нека да бъдем реалисти в края на кращата тютюна не е вкусен като се пуши и тялото ви казва точно това, така че не бива да се крие този факт. А, говорихте защо се изключва МФИЕТ от директивата, т.е. да не се изключва, защото той е по-малко вреден. А, комисията даде данни за Калифорния, Канада и съответно а, получените резултати. Аз не смятам, че тъй като един продукт е по-малко вреден, трябва да се насърчава употребата му. Не, смятам. А, господин Ван Худсенсен, коментирах вече, а, ние не се обръщаме срещу възрастните, те могат да правят всичко, което желаят, но не могат да причиняват вреди на здравето на други хора междувременно как точно децата да бъдат, е, е, да, да решим, че се намират в е, позиция, в която могат да направят информиран избор. Това просто не е възможно. Не, е, не призовавам никого да се легализира канабис в отговор на вашия коментар. Така, действително е полезен тютюна за хазната, но не е полезен за ред е, други неща. И нашата е, задача в края на кращата е да окоръжаваме хората да се отказват от тю, тюнопушенето. пушенето. И сега да кажа следното. Ако в Европа се открие нов, ново е, лекарство, лекарство, което ще спаси стотици хиляди животи в Европа, ако кажем, че може да се спасат 700 хиляди живота, като се прекрати тютюнопушенето, нали, всички ще застанат е, за това, така както биха се обявили за новото лекарство, което спасява стотици хиляди животи. Аз лично не искам децата да стават пушачи и освен това смятам, че хората имат право да вземат собствени решения и да имат избор, но нямат право да вредят на здравето на други, особено на непълнолетни. Затова се надявам, че ще ни подкрепите в нашето предложение и след години ще се обърнем назад и ще кажем гордеем се с това, което направихме. Благодаря. Благодаря за отговорите на въпросите. И мисля, съвсем ясно стана дума за какво става всъщност в това законодателство. А сега ще помоля комисара да отговори на въпросите. Благодаря. Аз, това е много жив дебат, много е приятен и интересен. А, ясно, има хора, които казват, че тази директива не отива достатъчно далече, други твърдят обратното, но в крайна сметка политик, политиката е изкуството на възможностите. Търсим консенсус, търсим споразумение, ако обаче отидем прекалено далече, няма да имаме пространство за споразумение. Аз присъствах на съвета по конкурентоспособност, по селско стопанство и там също бе разискван въпросът за директивата за тютюневите изделия. Зная, че има най-различни мнения, но нека да сме ясни по отношение на следното. Ако ние регулираме прекалено много от тютюневите изделия, това ще има економически последствия върху е, приходите на държавите. Така че е, тук се набъркваме в е, бюджета на държавите членки. Ако обаче регулираме тютюневите изделия и успеем да намалеем броя на, на пошачите в Европейския съюз и успеем да намалим броя на пешачите с 1 милион, това би било много добре, но от друга страна е, остава въпроса с заетостта. И виждаме, че както и да аргументираме, има положителни, има и отрицателни страни. Дали искаме да намалим броя на, тютю... на пушачите в Европейския съюз? Това ли е нашата цел? Да, това е естественият отговор. За това този е, парламент е, поставен, е поставил тази пиктограма на своя документ. Ние искаме да направим тютюнопушеното колкото се може по-непривлекателно, защото това е нашата цел. Но и нашата цел е много ясна. А сега ще премина на италиански, за да отговоря на колегите. Какво може да направим с свободата на избор. Е, това е въпрос, който се поставя в много области. Например, обвързващите норми, въпросът за общите гранични строй, стойности на, например, на, на съдържанието алкохол в кръвта на шофьорите. Това е друг един такъв въпрос какво трябва да правим със свободата на избор. Може да аргументираме така. Ако някой иска да пострада при пътно транспорто по, по, по происшествието, нека го стори. Или пък а, за това дали колоестачите трябва да носят каски. Това също ли трябва да е а, предмет на свободно решение. Но какво ще кажат другите засегнатите, хората, които постра... пострадват от тези происшествия? Другата страна на моментата е разходите за здравеопазване. Във всички държави членки има определени норми, материите не винаги са регулирани до край, но има норми и правила. Ние не казваме, никой не бива да пуши. Ние не сме толкова амбициозни, както, както щатите. Ето, например, в щатите бе забранено пиенето на алкохол. Ние не правим така. Хората, казваме, ние могат да пушат но не искаме тютюнопушенето да е толкова привлекателно, колкото е в момента. И това е легално, това е легитимно, това е легитимна цел. А и Европейския съд е издал също подобни решения, които вървят в тази насока. Всеки обаче е свободен да реши дали да пуши или не. И така, ние не искаме младите хора да пушат. Важно е да одобрим. Ние имам предвид парламента и съвета, важно е да одобрим тази директива до края на мандата. Ако не успеем, това би означавало, че следващият парламент ще има нови задачи, нови докладчици и дискусиите ще започнат отново. Така нещата много ще се проточат. Ако обаче успеем да, да одобрим тази директива, Е, то тогава тя ще влезе в сила едва 3 години и половина след приемането. А ако не успеем да я одобрим, то тя ще влезе в сила много-много години след това. Това означава, че тютюнопроизводителната индустрия ще забогатее още повече. Сега някой може да ви каже тук или извън а, тази зала, че, тези неща, че тази директива няма да промени употребата и потреблението на тютюневи изделия. В такъв случай, защо трябва да а, се грижим за загубите на държавите в, в техните бюджети? в техните бюджети. Но аз мятам, че тази директива ще има влияние ще има економически последствия, ще се намалят броя на пушачите в Европейския съюз. Това също. Това е много важен аргумент в този дебат. Вярно е, че ако броят на пушачите ще намалее, то това ще се окаже, това ще окаже влияние върху бюджетите, но това влияние не е само непременно негативно, защото държавите членки в този случай ще спестят много публични средства за здравеопазване, за лечение на болести, свързани с пушенето. А хората, които престанат да пушат, ще спестят пари и ще могат да ги, спести, да ги вложат в други области, някои от тези пари ще могат да бъдат използвани за увеличаване на работните места. 20 милиарда евро е, са приходите от тютюнопушената, от, от тютюневата индустрия, а много повече пари се дават за лечение на хората, които пушат. Естествено, е, колеги казаха, че най-интересните неща са тези, които са забранени. Но не смятам, че това е аргумент против тази директива, защото ние за първи път въвеждаме по един подобен начин сигурност, система за сигурност и система за проследяване на, на тютюневите изделия. Това е за първи път е, направено с закон. Ние не защитаваме тютюневата промишленост. По-скоро ние се опитваме да защитим вноса на тютюневи изделия в Европейския съюз, е, износа не подлежи, износа за трети страни не подлежи на тези ограничения. Сега по отношение на вкусовите качества и характерните вкусови качества на тютюневите изделия. Начина по който се произвеждат цигарите влияе върху решенията на младите хора дали да почнат да пушат или не. Ето защо ние искаме да регулираме тази материя. Дали да забраним всички добавки, всички аромати, всички овкусители? За момента общото мнение, е, че тези качества, тези аромати трябва да се забранят единствено характерните за тютюна вкусови качества не бива да се забранят. Мисля, че по този начин е, производството на фалшиви е, цигари ще се увеличи. Сега за електронните цигари. Правилото е много ясно. Най-напред, е, те не бива да се рекламират, защото дори да са по-малко вредни, те също създават грешно чувство на сигурност – хора, които пушат електронните цигари, смятат, че те са престанали да пушат, защото пушат електронна цигар. Но те са също вредни и дават погрешно чувство на сигурност. Затова аз бих включил електронните цигари в нашата кампания и в директивата, защото те правят зависим, те е, човек инхалира никотин и те функционират по същия начин. Над едно определено ниво се изисква лиценз, авторизация. Колеги Тенони и Петелиза засегнаха въпроса за пасивното пушене. Аз мисля, че въпросът е включен в директирата. Сега, дали снимковият материал е достатъчен и трябва да бъде включен, аз а, а, трябва да проверя. Сега за инвието. Имаше специален, специална статия по този въпрос – не искам да се съсредоточавам върху правния аспект. Този аспект е много силен. Естествено, когато сме приели едно условие, не може да го отменяме просто произволно и в крайна сметка забраната за търговия с МФЕ съществуваше преди присъединяването на Швеция към Европейския съюз и условието за присъединяване на Швеция беше да не се разпространява МФЕ-то в Европейския съюз. Това означаваше, че Швеция разпространява енфието в собствените си граници. По отношение на вкусителите и добавките, за емфие това са само 10% от общите добавки и вкусители, които се забраняват за тютюновите изделия. Аз зная, че ние всичките, всички имаме една цел – но въпросът е по кой път ще постигнем тази цел. Аз защитавам предложението, защото смятам, че то е балансирано и разумно. Ние не навлизаме в личната сфера на хората, не регулираме прекалено много материята. Напротив, това е балансиран подход. Не смятам, че отиваме до толкова далече, но ние стигаме достатъчно далеч за да постигнем нашата основна цел, а именно намаляване на броя на пушачите през следващите 10 години в Европейския съюз. Благодаря. Благодаря, казва председателят. Благодаря, господин комисар, за, ваш, за отговорите, за вашето изказване. То беше много ясно. Този дебат беше много продуктивен, много интересен. А сега ще започнем с следващата част от дневния ред. Искам да приветствам госпожа Флоренц Петинете. Тя е директор на фундация пар... Партньорство без Тим. Господин Реринг е следващият оратор. Имате 10 минути, госпожа Бертелети. Good afternoon, ladies and gentlemen. Distinguished... Добър ден, дами и господа, уважаеми парламентаристи. Аз няма да правя презентация днес, а искам да ви напомня, че ние сега представляваме тук е, хиляди лекари и е, медицински сестри, които е, прекарват стотици хиляди часове в борба за живота на пациентите си. Мога да кажа, че предложението на комисията е добро и справедливо. Особено се радваме, че страните членки могат да имат възможността да въведат максимално изчистени, упростени опаковки. И смятам, че действително трябва да има стандартизиране на опаковката. Второ, преди да говоря за економическите съображения и за мненията за, на, за производството на тютюневи изделия, което тези мнения са поляризирани за производителите от една страна и всички останали на другия полюс, смятам, че е, трябва да помислиме и какво точно се случваше с е, законодателството в тази област през последните 45 години. Австралия постави този въпрос в центъра на вниманието с една забрана за тютюнопушенето. И сега нека да ви разкажа следното. Библейската история за Давид и Голят в случая е много удачна. През последните няколко години производителите на тютюнови изделия сложиха боксовите ръкавици, е, Голият започна съдебни процеси, а на европейско ниво Голият започна борба с а, е, публични консултации, е, заляги с а, мнения. 85 000 мнения бяха изпратени в такъв смисъл от тяхно име. След това Голият даде, даде господин Давид на съд. Нека да сложа акцент само върху два факта. Първо, че тютюневата индустрия подаде оплакване срещу Комисията по здравеопазване. И второ, че трябва да има приоритет на на принципа, че този, който се обвинява, преди да е доказана вината му, е невинен. Голият използва най-силното си оръжие под формата на митове и лъжи, за да създаде страх и съмнения. Нека да ги разгледаме. Мит номер едно. Не сте ни изслушали. Нека да кажем ясно, дами и господа. Тютюневата индустрия казва това, защото не й харесва това, което се съдържа в предложението. Второ, никой не казва, че тютюневата индустрия трябва да бъде извадена от е, уравнението. Просто искаме да има равен старт за всички, т.е. да има прозрачност, когато има съответни срещи. А, има искания за предоставяне на документи, които показват, че представители на индустрията са искали срещи с представители на кабинета на господин Барозо за дискутиране на търговските бариери. И са получили такива срещи. Ние, когато поискахме подобни срещи, ни пратиха до господин комисара, който отговаря за здравеопазване. Тоест, кой има достъп до най-високите нива? В края на краищата има ясен цитат за това, кой равен се среща с равни. И е, по тази тема искам да ви помоля да помните да, два факта. Първо – съществува значителни данни, че е, тютюневите компании е, насърчават незаконна търговия, в, за да спазват и своите, в поддръжка на своите интереси. И второ, в края на кращата индустрията е, не дава дефиниция на това какво е незаконна търговия. Четири категории могат да се очертаят. Е, контрабанда, фалшифициране, незаконно внасяне. Защо е, се говори само за фалшифициране? Трети мит. Ние сме против е, регламенти, които не се базират на научни данни и са крайни в становищата си. Но аз ще говоря за това какви данни има от експертите по-късно. Но мога да кажа, че има поне 1900 хиляди страници написани по този въпрос. И е, в края на краищата тютюневата индустрия не е експерт по научни данни. Ние сме тези. Четвърти мит предложението ще е вредно за економиката. Но, както каза господин е, комисарят, е, това не е много логично. Или мерките са ефективни и тогава ще имат отражение върху индустрията в отрицателен смисъл, или ако не са, е, как ще се отразят? Тоест, на френски казано, змята се изяжда сама опашката. Да се върнем към действителността тютюнопушенето създава пристрастяване и е много трудно да се прекъсне този навик. 70% от е, е, пушещите започват преди 18 години и много голям процент преди 25 години. Тоест 80 милиона деца, млади деца, хора, дъщеря ми е тук, започват да пушат е, на възраст от около 15 години. Аз не искам това да се случва. Какво струва това на економиката? Чухме, че 700 000 смъртни случая 2000 на ден или 80 души на час. Тоест, а в пари това се изразява в 517 милиарда за здравеопазване, 9,94 милиона изгубени години, изгубени за активен трудов живот. И ако се върнем отново за аналогията между борбата за борбата между Девити и Голият. Ние знаем, че тютюновата промишленост има много мощно лоби, но наясно ли сме колко мощно е то? През 2010 година общите печалби на шесте най-големи е, производители на цигари е 35 милиарда долара. Тоест, общо печалбите на Coca-Cola, Макдоналдс и Microsoft. Има доброволни регистри за прозрачност и 97 лобисти защитават интересите на тютюнопроизводителите. А, а ние сме само двама. Тоест всички, които работят в полза на доставането на научни данни против борбата с тютюн, за борбата с тютюнопушенето, се броят на пръстите на едната ръка. Ние също така можем да си вадим полуки и от е, историята. В края на краищата Давид се изправил срещу Голият, защото не, не се е плашил и е успял по някакъв начин да се пребори с е, гиганта. Аз се надявам, че е, вие ще можете да направите същото. Европейските граждани се надяват, че разума ще наделее над корпоративните интереси. А, също така, Давид е победил, защото имало вяра. А вие на ваша страна е, ще имате подкрепата на обществото. Процеса, който се започва сега, е много свързан с много противоречия. Той разделя много хора. Ние знаем, че в момент, когато съществуват економически трудности, когато се прокарват мерки за економии, ще е много трудно за е, правителствата да се съсредоточат само върху мерки за здравеопазването. Те трябва да мислят и за економиката. Но подобни мерки ще повишат производителността на висококвалифицираните, ще защитат младите хора. И преди да дам думата на господин Голият, искам да ви благодаря, че ме изслушахте и да ви оставя да помислите последния въпрос. Всичко, което ще ви каже сега е, тютюновата индустрия, готови ли сте да повярвате на всичко това? Заповядайте, господин Голият. Е. Е, благодаря ви много за експозето, госпожо Бертелети, но все още аз съм този, който давам думата тук. И мисля, че е, сега, като сложите и слушалки, се подготвите да чуете следващия оратор. Ще му дадем думата и на него. Господин Рейринг. Благодаря, господин председател, господин е, министр, господин е, комисар, госпожи и господа депутати. От името на организацията, която представлявам, CC, CCM, Всъщност това е една конфедерация, която обединява производителите на цигари в Европа. Ще представя моите виждания, които са съгласувани с членовете на нашата организация ние не смятаме, че предложението ще подобри положението относно публичното здраве и вътрешния пазар. Аз самият съм баща на три деца. Аз напълно подкрепям целта да предпазим децата и младите хора от това да посягат към цигарите и да свикват с тях. Но Изключително важно е да си дадем сметка, че след публикуването на предложението на комисията започнаха консултации с ирландското председателство още през януари и с и смятаме, че е, би трябвало да е, популяризираме предложението на комисията, е, както и нашите виждания, за да установим доколко и всички останали участници в процесите от сектора на тютюнопроизводството подкрепят нашите виждания. Аз ще поговоря за необходимостта от диалог, от прозрачност, за някои доказателства или по-скоро за липсата на някои доказателства а, няма доказателства, а, които да подкрепят по-нататъчната необходимост от а, регулиране в областта на опаковките. Няма достатъчно надежни доказателства в това отношение. А, и не се смята, че всъщност опаковката може да бъде причина за започване на пушене или за отказ от тютюно пушено. пушене. Всъщност целта на комисията е да предпази хората от вредата от пушенето, да предпази децата, но също време, но има решения на съда на васивната инстанция в е, САЩ, които показват, че е, именно предупрежденията е, за здравето всъщност не влияят върху решенията на потребителите в Европа като че ли потребителите днес са е, по-наясно с е, това какви са рисковете. Но все още няма надежни доказателства за това, е, че трябва на всяка цена да се забрани ментола в цигарите, че трябва да се забранят тънките цигари, че трябва да се забрани емфието, тютюна за смъркване. И няма надежни доказателства за негативния ефект е, от електронните цигари. Така че предложението едва ли ще подобри функционирането на вътрешния пазар, по-скоро е, ще доведе е, до въвеждането на определени пречки за търговията, а същевременно ще намали разликата между отделните продукти забрана на продукти, да кажем, както се предвижда цигари с ментол, тънки цигари и така нататък. Ще се унифицират опаковките и това ще бъде свързано с допълнителни съществени разходи за по-големите и за по-малките предприятия. Много важно е, естествено, да се има е, предвид това, че вече сме стигнали до един е, определен е, момент и едно определено равнище на хармонизация. Предложението предвижда крайна сметка защита на пушачите, е, най-вече на младите хора от е, е, тютюнопушенето, но времено ще навреди на економиката, ще увеличи размера и дела на черния пазар, ще увеличи загубите за държавната хазна в България, в Финландия, в Полша има очевидно на пазара контрабандни продукти, но комисията като че ли не обръща внимание на това. Точно това е всъщност опасението на нашата е, конфедерация. Ние смятаме, че е, хората е, ще прибегнат към е, контрабандните цигари, към черния продукт, който се разпространява на черния пазар, за да си намалят разходите. Но няма да спрат е, само поради е, предупреждения за здравето или други мерки да пушат. И би трябвало в законни рамки да търсим едни добре премислени пропорционални мерки. Би трябвало да настояваме и да продължим да защитаваме законовите действия в това отношение, като имаме предвид съответните законови основания, които са включени както в съответните членове на договора за Европейския съюз, така и на спогодбата за търговските бариери и на ТРИПС в рамките на СТО. В заключение ще подчертая необходимостта от един открит и прозрачен диалог с всички заинтересовани страни това е, е основно изискване, залегнало в е, член 11 от договора за функционирането на Европейския съюз и същевременно е, би трябвало да си даваме сметка, че ще застрашим до голяма степен милион и половина работни места в Европейския съюз, ако не премисляме добре действията, които взимаме. Гражданите би трябвало също да бъдат е, изслушани в е, колкото е възможно по-голяма степен. Те би трябвало да бъдат включени в е, процеса на подготовка на новите законови решения, защото това е тяхно право и защото те трябва да имат достъп до процеса на взимане на решения. Ето, това е последното, което ще подчертая още веднъж. Позволете ми, преди да приключа, да е, ви благодаря за поканата да присъствам на днешното изслушване, да изслушам и останалите е, експерти, които сте извикали, да изслушам и вижданията на депутатите. Ние подкрепяме едно добре уравновесено предложение за промяна в е, законодателството на европейско равнище и би трябвало да помислим ни за едни по-добре уравновесени мерки, които не обременяват прекалено много тютюнопреработвателната промишленост и търговията. Най-вече е, подкрепяме мерките, които са насочени към това да предпазят децата и младите хора от тютюнопушене. Благодаря ви. Благодаря. Госпожа Рис има думата. Тя е единствената, която искаше да се изкаже. Благодаря. Искам да задам един въпрос на господин Редин, който говори току-що. Е, съгласна съм с е, него е, по отношение на съмненията му за ефективността на нашето законодателство. Именно за това твърдя, че трябва да има информации за сенсибилизация, за информация на публиката. Това, което правят Канада, Нова Зеландия, Австралия. Освен това, липсата на научни доказателства, които се говореше тук за ментоловите цигари и за тънкови, тънките цигари края на кращата има, има проучвания за рака на гърдата, например, който се разпространява все повече. Е, извинете, става дума за рак на дробовете, поправя се оратора. И има доказателства, че той е свързан директно с, този, с пушенето на този вид цигари. Не знам вие какви научни данни ползвате, но те съществуват. Също електронните цигари, които заемат доста голяма част от дебат. Смятам, че трябва да се дефинират ясно тези продукти, дали те са продукти, които помагат на, приклю... на спирането на пушване. Въпросът е за горната граница на съдържанието на никотик. Ясно ли е, дефинирани ли са те като средство за прекъсване на тютюнопушенето? Ясно ли е, че в края на кращата, когато се ползват, те съдържат никотик? и е, има ли ясна информация за съдържанието на никотин? Също така искам да знам какви са намеренията и какво ни доказва, че след няколко години тези е, е, електронни цигари няма да станат много забавни играчки, е, с които да се привличат младите хора, които не са могли да бъдат привлечени до този момент. Могат ли те твърдо да си останат просто средство за предотвратяване или спиране на тютюнопушене? My, my questions to, um... Госпожа Макяван. Отново въпрос към е, представителя на Асоциацията на тютюнопроизводители. Вие казахте, че искате да направите така, че млади, децата да не започват да пушат. Наясно ли сте с доклада на Световната здравна организация за поведението на децата? Децата са тези, които започват да пушат. И в страните членки в последните 5 години все повече е, се увеличава броя на започващите да пушат, включително на млади момичета. Швеция е много високо в тази класация. Не знам дали ви е познато това изследване. Миналата седмица проведохме едно изследване и по, ни беше цитирана една цифра за е, парите, които се отделят за е, реклама в е, щатите за тютюно пушене, за тютюнови продукти. Не знам, има ли подобни цифри за рекламите в Европа? Можете ли да ни ги предоставите? Говорихте за решението на съда в щатите и коментарът, че няма данни. Неясно ли сте обаче с решенията за забрана на тютюнопушенето там? И е, в края на кращата в заключение мога да кажа, че има научни данни, които показват, че когато интензивно се е, работи по е, мерки за реклама на тютюневи произведения, се увеличава потреблението им. Много ми е интересно също да кажете към кого са обърнати тези упаковки, за които говорехте. Ще прочета е, колегите, които ще се изкажат. Е, Госпожа Андър Сомърс има думата. Е, Благодаря. Благодаря за тези аргументи, особено отнасящите се за нелегалната търговия. Аз зная, че хората, лобистите, имат своите позиции и те обясняват своята концепция Имате ли всъщност данни за нелегалната търговия и до каква степен тютюнево-производителната индустрия е въвлечена в, в нелегална търговия. Има споразумение между 2008-2010 година в тези споразумения е заложена сумата от 1,6 милиарда евро, които индустрията трябва да плаща именно за борбата против нелегалната търговия с цигари. Какво знаете за това, госпожа Зомер? За съжаление, позакъснях. Но най-напред е, разбрах, че се забраняват ментоловите цигари, защото се забраняват ароматизатори и вкусители. А, добре, но какво смятате в такъв случай? Това разумно ли е? А, както знаем, в такъв случай инфието ще пострада, инфието не, е, не, не застрашава здравето. В крайна сметка, може би комисията отива прекалено далеч. Бизнеса дали може да се справи с разпространението на нелегалните продукти, именно поради липсващата стандартизация на изделията. И на трето място. Как виждате разходите на прослед... за, за системата за проследяемост? какви ще са тези разходи. Следващият оратор. Благодаря. Аз имам един друг продмет, проблем с текста, който е пред мен. Аз не смятам, че достатъчно е, се осветлява аспекта на е, това, че тютюна пристрастява и е много привлекателен. Много се говори за ментола, за вкуса, но в крайна сметка доказано ли е, че вкуса прави е, цигарите атрактивни? Когато аз бях млад, по-млад, когато бях и се опитах да пропуша, то не беше защото цигарите бяха вкусни, а защото бяха, защото аз бях глупав и смятах, че е много кул да пуша. Така че не става въпрос за вкуса. Какви са е, научните факти, които подкрепят, че именно вкуса прави цигарите привлекателни? Благодаря, госпожа Бекерхамс. Е, господин Шлютер. А вие говорихте за съдебни решения, аз зная за противоречиви съдебни решения, но каква е позицията на производителите на цигари по отношение на предупрежденията върху кутиите на, за цигари. Има различни изследвания в Южна Карол... Каролина, в... в Австралия. Има различни проучвания и всички те казват, че тези снимки въздействат. И във всички случаи нищо не ни струва, така че пак ще сме, така да се каже, на, на, на плюс. Може би в щатите съда не е имал достатъчно ресурси и не е могъл да проучи въпроса, но вие имате тези ресурси и може да кажете дали тези снимки имат ефект или не. Следващият оратор, благодаря госпожа Карлс. А, въпросът ми е, с какъв персонал работят вашите, вашата организация, а именно Конфедерацията на тютюнопроизводителите? Искам да зная какъв е вашият бюджет за тази година, за следващата година, какво отделяте за лобистските си дейности? Защо, освен това, не смятате, е, смятате, че обществени изслушвания не са достатъчни за защита на вашите интереси? Вероятно, според мен, въпросът е, че имате прекалено много лобисти и прекалено голям бюджет. И сега, преди да дам думата на експертите, искам да дам думата на комисара, защото той ще ни напусне, но той е поканен в четвъртък да присъства е, по обсъждането на, на, на една друга тема. Благодаря. Ще говорим за етикетирането на конското месо. Така че, сега да отговоря на въпросите. Дали имаме правното основание? Това е член 114 от договора за функционирането на Европейския съюз. Там се говори за високи здравни стандарти в нашата политика. Така че това е члена, който ни дава правно основание. Защитата на, на публичното здраве, на общественото здраве. На второ място, решенията на Американския съд. Това са решенията, споменати от господин Реринг, но има и други решения на, на съдилища на Върховния съд всъщност решение. Но в крайна сметка не е трагедия, ако Върховния съд на щатите излиза с друго решение. Има 13 е, държави и членки, които са приели е, визуалните предупреждения върху върху опаковките цигари. В крайна сметка, ние може би нарушаваме американското законодателство, но това, но не нарушаваме нашето законодателство. Сега, държавите членки, които са въвели е, визуалните предупреждения, е, дали има доказателства, че се е увеличила нелегалната търговия. Няма такива. Няма такава взаимозависимост между въвеждането на визуалните, забра... визуалните изображения и нелегалната търговия. Европейския съд постановява, че правното основание е правилното, а именно член 114 и е, че е, защитата на общественото здраве разрешава такава една мярка. Председателят благодаря, господин комисар, благодаря, е, че комисията беше представена от вас и успяхте да защитите нейната позиция, успяхте да отговорите на въпросите на колегите. Много ви благодаря за присъствието. А сега давам думата на експертите. Дамите най-напред. Имате думата за 5 години, за 5 минути да отговорите на въпросите. Мисля, че ще говоря по-малко от 5 минути, защото всъщност въпросите не бяха отправени към мен голямата си част. Имаше обаче въпрос за това доколко ефективни са визуалните предупреждения и аз искам да цитирам само едно а, проучване, което според мен е много важно. Уругвай е въвел е, изисквания 80% от котията да има визуални предупреждения и същата година младите е, хора, потребяващи цигари, са намаляли с 8%, а 4,3% е намалението сред цялото население, което всъщност е дори по-висока стойност от очакваната от нас с тази мярка. Тоест, има ясни данни, че подобна мярка е ефективна, младите хора намаляват е, потреблението, възрастните също. И Аржентина, която е съседна на Уругвай, всъщност е, е увеличила, т.е. е въвела сходни мерки. Това е което мога да кажа и съм убедена, че експертите в следващата дискусия ще могат да кажат и много повече. Заповядайте сега, господин Релинг. Благодаря. Действително, повечето от въпросите бяха отправени към мен и ще им отговоря по ред. Госпожа Рис зададе въпроса за това има ли научни доказателства. За разлика от моята уважаема съседка, която се изказа, има доста данни, които показват, че няма реално отражение на визуалните предупреждения за намаление. Има изследвания, които показват, твърдят и обратното, но по-скоро това са проучвания на общественото мнение относно предвижданията на гражданите, какво биха направили тези визуални предупреждения. Аз лично не съм запознат с цитираното проучване за Уругвай и Аржентина, но мога да ви кажа, че данните от Канада, където се въведе изискване от 25%, 50% от котията да съдържа визуални предупреждения, в дългосрочен план не е регистрирано намаляване на тютюнопотреблението. По въпроса дали съм наясно с проучването на Световната здравна организация, е, ще отговоря не, не съм наясно, с удоволствие ще го получа и съм е, готов да го обсъдя по съвсем прозрачен начин с вас. Нямам цифри за сумите, които индустрията разходва за реклама в Европейския съюз. Нашата асоциация има три члена. Не представям всички е, тютюнови компании. А дори и е, да имах тези данни, те биха били поверителни и аз нямам достъп до тях. Госпожа Андерсън зададе въпроса за незаконната търговия и какво прави индустрията за затварянето на фабрики, където се произвеждат фалшиви цигари. Мога да отговоря, когато установим такива практики, правим всичко, което можем. В края на кращата нашите търговски е, марки са много важни. Работим в сътрудничество с е, законодателството прилагащите организации в съответните страни, за да защитим своите търговски марки. И тук ние активно можем да действаме, защото ние сме притежатели на търговските марки, т.е. ние имаме специални екипи, които търсят да открият нарушения на нашите права и съответно правим усилия да предотвратяваме подобни опити. По отношение на контрабандата, е, казах, че имаме договори за сътрудничество. Сега, като става дума за член 14 е, и изискването за въвеждане на система за проследяване и сигурност, тя ще се отнася само до продукти, произведени в Европейския съюз. Тоест, в е, страни, където се налагат най-високи акцизи, примерно Обединеното кралство и Ирландия, там няма стимули за контрабанда. Подобни системи няма да се отнасят е, за страните извън Европейския съюз, откъдето, за съжаление, идват потоците от незаконни цигари. Има е, конвенция, прията миналата година, която би се отнасяла за страните, коя, които я ратифицират. Надявам се, че с това отговарям на въпроса. И отново, не считам, че опаковката е, е стимул за хората да започват е, пушене или да се отказват. Ние правим всичко, каквото можем, за да предотвратяваме е, факта предотвратяваме усилията деца да започват да пушат. Господин Шлитър зададе въпрос и искам да отговоря, че трябва да внимаваме какви е, научни изследвания цитираме, т.е. какви препоръки се съдържат за тях, дали за визуални предупреждения или текстови предупреждения. А ако се реши да има задължителни визуални предупреждения, дебатът е вече съвсем различен. В момента 30 до 40% е изискването. Освен това, потребителите в Европейския съюз са напълно наясно с рисковете за здравето да се увеличава. Този процент от площа на опаковката за визуални предупреждение не означава, че всъщност това ще намали потреблението и съответно ще намали рисковете за, за здравето. Въпросът кого представлявам и колко души е, се занимават с е, лобизъм. Има инициатива за е, прозрачност, може да се види на сайта, където има регистър на лобистите. Аз лично не знам въпроса, три компании представлявам. На този регистър можете да намерите отговора много лесно. И в отговор на бележката на господин комисаря, той е напълно прав, като казва, че е, директивата, така както съществува, се поддържа от съда и там има много важни елементи, които доказват, че правното основание не е достатъчно адекватно. Е, става дума за аргументи в е, полза на хармонизирането на вътрешния пазар, защото директивата всъщност създава повече пречки, отколкото да подпомага функционирането на вътрешния пазар. Господин а, е, комисаря зададе въпроса, имам ли научни доказателства, че изискванията за по-големи визуални предупреждения и други мерки ще увеличат а, е, незаконната търговия. Нямам данни, но в края на краищата, когато се е, наложат забрани върху ред продукти като ментолови цигари или тънки цигари, потребителите им, когато не ги намират, ще се обърнат към други продукти, а някои от тях ще ги потърсят на незаконния, на черния пазар защото е, има предостатъчно страни в света, които не забраняват металовите цигари, така както предлага сега да направи това Европейския съюз. Е, господин Флоренц, ще попитам представителя на тютюневата промишленост. Е, когато говори за това, че е, влиянието на рекламата не е чак толкова голямо, защо се страхувате тогава? И след като чухме колко десетки хиляди пушачи умират в резултат на пушенето, не смятате ли все пак, че и рекламата е, има доста голямо значение като стимулиращ фактор? Господин Ририк, няколко думи за рекламата. Да, ще ми бъде приятно да отговаря на този въпрос на господин Флоренц. Опаковката не играе особена роля по отношение на решението на хората да пушат или да се откажат от пушенето. Преди е, три години, ако си спомняте, говорихме именно за директивата за рекламата на тютюневите изделия. Потребителят е, е в състояние да избира. И ние, като всеки друг производител, имаме възможност да представяме определени предимства на нашите продукти. В никакъв случай не желаем децата да се пристрастяват към тютюна. Но единствено рекламата и опаковките няма да доведат до тази цел. Да, вие също бихте желали да кажете нещо. Съвсем накратко, ако обичате. Ще бъда съвсем кратка. Съдът в САЩ на няколко пъти е разглеждал тези въпроси. 2006 година има едно решение във връзка с рекламата, която стимулира решенията в полза или е, за или против. Тютюновата промишленост не желая да признае факта, че маркетинговите стратегии и рекламата стимулират пушачите. Но а, има и редица изследвания, които показват такмо обратното и аз мога само да ви призова да се запознаете с дискусията в САЩ в това отношение. Председателят, благодаря ви и така ще да дадем думата и на министра на Ирландия. Благодаря ви много за това, че бяхте тук и ви давам думата, за да направите няколко заключителни бележки по първия панел. Благодаря ви, господин председател. Нека първо да благодаря на госпожа Белети за чудесното експозе и за нейните отговори. Благодаря и на господин Ревик. Макар, че не съм съгласен с голяма част от казаното от него, струва ми се, че ще трябва да продължим да обменяме информация. Как е, е, ще променим е, поведението на пушачите след като смятате, че маркетинга и рекламата не влияят особено много? Защо наистина се страхувате, когато говорим за това, че трябва да се лишим от тях? Ние в никакъв случай не можем да си позволим да е, удължаваме страданията на хората, да удължаваме страданията и на обществото и е, ние сме е, в правото си да предпазваме нашите деца и млади хора. Е, смятам, че е, това, което Линда Мак Аван каза, е наистина много тревожно и обезпокоително, а именно, че младите хора продължават да пушат, независимо от кампаниите, които провеждаме. Става дума за продукт, е, който убива е, хората и това много добре се е, осъзнава всъщност от производителя, макар че той не желая да го признае. Е, много неприятно е, е пристрастяването към никотина. Това се подчертава и в директивата. И ние желаем да се преборим именно по тази причина с. Е, нежелания ефект на тютюнопушенето. При последното проучване в Канада, в тази област, четири пъти повече пушачи твърдят, че те биха желали да се откажат от тютюнопушеното, отколкото в предишни години. Това вече е много показателно. Има 97 лобисти, работещи на пълно работно време, които подкрепят тютюневата индустрия. Всичко това ни е известно. Аз мятам, че би трябвало да сенсибилизираме не само обществото, не само младите хора, но на първо място може би тютюневата промишленост за катастрофалните последствия от тези продукти. Според мен би трябвало да има една много простичко и ясно послание а, е, на котията или вътре а, е, между цигарите, а, е, което пушачът всеки път, което посяга към цигара да вижда и а, то да бъде толкова а, ясно и отблъскващо, че да го накара да се замисли наистина. И така. Няма да ви задавам отново въпросите, които вече прозвучаха в тази сала. Но все пак ще задам, може би за сега, риторичния въпрос. Какво кара всички онези тютюнопроизводители и преработватели да произвеждат продукт, който убива хора, който обрича на страдания и на болести младите хора и децата? 700 хиляди души е, са засегнати от е, е, вредното въздействие по един много драматичен, направо трагичен начин. Е, струва ми се, че дори и само този факт заслужава да се замислим какво прави тютюневата промишленост. Министър, Господин министр, е, чухте е, и видяхте, че ние ви подкрепяме. Ние ще използваме нашите правомощи и се надяваме, че и вие ще използвате е, всички средства в съвета, за да придвижим напред е, новото законодателство. Още веднъж е, сърдечни благодарности за това, че бяхте тук днес с нас този следобед. А сега е, ще дам думата на следващия оратор това е госпожа Печки Лянгер, е, която е от Германския е, изследователски център за борба срещу раковите заболявания. Благодаря ви, господин председател. Е, ще изчакаме да се появи и първия слайд на екрана. Благодаря много за поканата. Е, поздравявам много сърдечно всички участници. Представлявам е, Германския център за изследвания в областта на рака. Е, радвам се, че съм поканена тук, за да участвам в тази дискусия и в това изслушване. И мога веднага да призова всички участници. Моля ви, действайте, действайте незабавно. В е, редица изследвания ние сме се концентрирали върху добавките. Ще започна с международния консенсус относно забраната е, или е, регламентирането на всички допълнителни е, съставки в е, тютюневите изделия. Ще ви напомня за рамковата конвенция на е, Световната здравна организация, най-вече членове 9 и 10, и за е, насоките за прилагане на членове 9 и 10 на рамковата конвенция. Ето, именно поради това ние сме особено активни в тази област. Защо допълнителните е, съставки се използват в е, производството на цигари. Те действително са от полза за чеченевата промишленост. Те подобряват вкусовите качества. През е, 1999 година има е, един меморандум на British American Tobacco, е, е, е, което показва защо промишлеността използва е, допълнителни е, вещества в производството на цигари, защото тези добавки могат е, да направят продукта по-привлекателен, по-вкусен. Е, по-приятен. А това пък от друга страна увеличава потреблението и на практика увеличава риска от рак, от е, заболеваемост и смъртност. Ще ви покажа само три е, слайда. Първият е, е посветен на захарите. Глюкоза, фруктоза, захароза, е, меласа, мед. Е, тези е, допълнителни съставки е, подобряват вкусовите качества, о, намаляват е, остротата, е, дразненето, правят продукта по-приятен. Необходими са и други увлажнители, свързващи вещества и така нататък. Защо всъщност ние позволяваме да се подслажда отровата, която се съдържа в тютюневите изделия? Вторият слайд е посветен на ментола – защото са необходими е, множество е, допълнителни съставки, включително в това число и ментола, който прикрива е, дразнещото е, в е, потреблението на тютюна. Той се инхалира по този начин по-лесно. Вие знаете, че чрез ментола е, вие можете е, да инхалирате много по-дълбоко и също времено можете да е, постигнете едно временно е, измамно успокоение на болка, но също времено и леко притъпяване на сетивата, да кажем, намаляване на слуховата острота. Така че е, ние знаем, по този начин се е, увеличава и потенциално пристрастяването, засилва се, засилва се обаче и риска от е, рака. Ментол се използва не само в цигарите, е, които носят наименованието ментови цигари или ментолови цигари, но и почти във всички видове цигари. И на трето място е, лакрица, е, който би трябвало да подобри вкусовите качества на тютюновия продукт, да подслади, да го направи по-приятен, но същевременно при изгаряне, при високи температури се засилва канцерогенният то действие. И същевременно има и други добавки, като свързващи вещества, е, овъжнители, отсветители. И ние имаме е, немалко доказателства за това, че и те е, всъщност е, подобряват е, продукта от гледна точка на неговата привлекателност и засилват потреблението. Стимулират го. Предложението на комисията е да се забранят добавки, които допринасят за по-добри вкусови качества и добавянето на ванилия, на плодови есенции и други. Това наистина е малък пазар, доста стеснен, но също времено младите хора посягат в началото много често именно към такива цигари. Друг въпрос е вече как стоят нещата с големия пазар. не бива да забравяме кои са всъщност водещите производители, водещите марки на този голям пазар. Използва се една комбинация от различни съставки и най-вече допълнителни вещества, които правят продукта много по-вкусен и, както казах, е, намаляват е, е, дразненето в резултат на вдишването на чистия тютюн. Но също времено трябва да си даваме сметка, че когато се сменят прекалено много е, съставки, е, дори в малко количество комбинацията, смеската може да предизвика същия, за съжаление, негативен ефект, както е, едно по-голямо количество на една единствена от тези съставки. Така че по отношение на е, допълнителните вещества в тютюневите изделия няма е, безопасен прак, няма е, максимално допустими стойности. При всяко изгаряне те е, отделят е, вредни вещества, които вредят на организма. Използват се и нови технологии е, с е, цел да направят е, продукта много по-атрактивен, много по-привлекателен. Какво би трябвало да се направи? Какви са нашите препоръки? Ние сме за забрана на всички допълнителни вещества, които целият едно единствено нещо, а е именно да направят тютюневите изделия по-привлекателни, по-вкусни, но също време, но сме за това да предпазим най-вече младите от желанието да започнат да пушат. И също времено смятаме, че трябва да се забранят всички е, допълнителни вещества в е, е чеченевите изделия, които имат канцерогенно действие, независимо от това дали става дума за нагряването им на високи температури или не. Трябва да предпазим потребителите, трябва да намалим заболеваемостта и смъртността и също времено трябва да си дадем сметка, че няма, както ви казах, е, безопасно е, равнище, няма прак е, или пределно допустима стойност за на допълнителните съставки и в никакъв случай не бива да допускаме допълнителни вещества, тъй като синергетичният ефект е много време, вреден. В никакъв случай не бива да се отказваме от забраната върху тези вещества, не бива да се отказваме от е, забравата на канцерогенни е, е, добавки в тютюневите изделия и трябва на всяка цена да потърсим възможност да предпазим младите хора. Благодаря. А сега ще дам думата на Йорк Янсенс, който е, е адвокат от Асоциацията на е, европейските е, организации, борещи се с рака. Благодаря. Господин председател, аз ще говоря за нелегалната търговия. Аз съм се занимавал с тези въпроси от 1992 година, публикувал съм много стати. Защо го казвам? Има неща, които не са отразени в научните списания. Значи, преди 20 години промишлеността казваше, че Проблема с контрабандата може лесно да се реши, защото той е свързан с данъците. Когато данъците бяха високи, висока беше и контрабандата и обратно. Реалността обаче след 20 години вече се оказва по-различна. Ето, Дания има високи данъци и малка контрабанда и други страни, ето например Италия, има ниски данъци и висока контрабанда. Защо е така? Защото промишлеността организира именно нелегалната търговия. Това беше моето мнение, но също така и през 1997 година това беше мнението на парламента, мнението на Европейската общност. Като резултат през 2004 година Филип Морис плати милиард и 500 милиона долара и а, <clears throat> две канадски компании платиха 1,3 милиона, милиона канадски долара за борба срещу нелегалната търговия. Може да се каже, това е миналото и нещата са много различни в момента, но през ноември 2011 бе прият един текст, който именно описва нелегалната търговия. Каква е целта на нелегалната търговия? Целта е да се отговори на търсенето да се увеличи мар... Е, пазарния дял на някои производители на тютюневи изделия. По принцип, цената играе дадена роля, но, но други фактори са много по-важни. И виждаме, че доставките понякога са много по-важни от търсенето. Направихме проучване в 80, в 18 е, държави членки и погледнахме нелегалната търговия в 18 държави. Вижда се, че нелегалната търговия не е свързана с цените на пазаря, а по-скоро с е, близостта до Украина, Русия, Молдова и Белорус. Латвия, Литва са също проблемни страни. И сега да се върнем на промишлеността. Промишлеността проведе една кампания, която казва, че опростената опаковка ще доведе до увеличаване на нелегалната търговия. Това е взето от страницата на Филип Морец и текста казва, че контрабандата на е, цигари и фалшифицирането на цигари ще се увеличат, когато опаковките станат еднакви. В Обединеното кралство обаче се оказва, че е, нещата не изглеждат така. Какво се случва? Нещата се изкривяват данните не се интерпретират правилно. Всъщност, търговските марки, те, те са трудните за ам, фалшифициране, но и това се оказва, че не е вярно. И това казват самите производители. Всеки продукт може да се фалшифицира, всеки дизайн може да се фалшифицира и това идва от Филип Морец не в рамките на кампания за упростена опаковка, а в рамките на кодифициране на система за проследяване. Вижте се, че фалшификаторите могат да фалшифицират всякакви марки, всякакви символи. Това е реалността. Всичко, което е видимо, може да ще се фалшифицира. На, дру... на следващо място казва се, че фалшифицирането ще поевтени цените на цигарите, но това не е така. Е, производствените разходи на фалшифицирани цигари са на около 10 до 20 цента. А една трета от тази цена отива за опаковките. Ако се направи някакво спестяване на а, но тези разходи възлизат всъщност пестяванията на между 10 и 15 пенса. Филип Мориц какво казва? Те казват, че наистина производствените разходи за фалшифицирани цигари са много ниски. Какво казва оценката на въздействието? Е, той идва до същото заключение. Е, бизнесът смята, че опростената опаковка ще увеличи нелегалната търговия, но няма доказателства за това. Каквото е било мнението в Обединеното кралство, на страница 20 се казва, стандартизираните опаковки трябва да имат цветни изображения, както и маркировки защото фалшификаторите могат да фалшифицират всичко. Това е реалността. Всичко може да се фалшифицира, така че аргументите за упростените опаковки просто не въжат. Естествено, може да се аргументира и по друг начин. Забраната би довела до, нели... до увеличаване на нелегална търговия. Ето каква е ситуацията в Канада въведена бе забраната през 2008 година, но от тогава има намаляване на нелегалната търговия. От... И има забрана от 2010 година на добавки в тютюневите изделия, то там също се намалява, от тази дата насам също се наблюдава намаляване на нелегалната търговия. И сега да се върнем на, нелегал... на протокола за нелегална търговия, прият на 12 ноември 2012 година в Южна Корея. За да съм съвсем ясен та протокола е, трябва да се ратифицира от 40 страни, така че още не е в сила. 14 страни са го подписали, но трябва 14 да го ратифицират. Протоколът е към Международната конвенция и задължава сигурна, сигурни и сигурни маркировки, които не могат да се махнат от опаковката. Нека ви напомня, че в предложението на комисията се говори само за ясни и уникални маркировки е, и не става дума за задължителни маркировки на външната страна на котията. Е, в протокола се говори за ролята на бизнеса. Е, член 8 казва, че всяка страна по протокола не бива да дава на бизнеса да контролира дейностите или борбата с нелегалната търговия. Сега системата за проследяване. Като погледнем дългата история на въвлечеността на промишлеността в нелегалната търговия и факта, че големи компании са а, обвинени в подкрепа на нелегалната търговия, то трябва да се каже, че а, е, бизнеса не би трябвало да избира компанията, която запаметява и съхранява нейните данни. А, е, това трябва да прави държавата членка. Или това трябва да става на европейско равнище. А Европейския съюз трябва да избира аудитора. И още нещо. Ако искаме да имаме проследяемост, трябва да има връзка между уникалните марко, маркери на опаковката. В противен случай, ако когато пал, палета отиде в, в, в, на пазара, трябва да се отвори този палет, трябва да се отворят картоните, трябва да се отвори стека, така че това става много трудно да се проследи откъде идва откъде идва пратката. И накрая, няма доказателства за бизнеса, че нелегалната търговия ще се увеличи, ако имаме опросто, опростена а, опаковка. Всеки, всяка опаковка може да се фалшифицира, това е ясно и избирането на компанията за запаметяване и съхраняване на данните трябва да е прерогатив на държавата членка, а избирането на аудитора трябва да става на европейско равнище. Във всички случаи тези дейности не бива да се извършват от тетюрно производителния бизнес. Благодаря, казва председателят. Следващият оратор е доктор Дейвид Хамънд. Той е преподавател в университета Уотерло, Канада. Имате думата. Благодаря за мен е удоволствие да говоря днес пред вас. Ще обсъждам данните, свързани с а, простите, упростените упаковки. А, и тук е само дума за Давид и Голиат. Аз се казвам също Давид, но се надявам, че поне това не е в директна връзка. Аз съм е, работил като съветник е, за ред правителства, свързани с, по въпросите за упаковките на цигари. Е, упаковките имат съществено значение в оформянето на отношението към тютюнопушенето. Е, все повече се наблюдават мерки и в законодателната сфера в това отношение – и за да бъде опаковката достатъчно успешна, тя трябва да стигне до потребителите достатъчно рано и не само като идея за качество, но и като маркер за стил на живот. И в такъв смисъл има много, много голям а, досек тази а, опаковка. Пакетите цигари е, са много и видими, е, не само сред е, пушачите, но и там, където се продават и така нататък. Три типа опаковки има, станди, стандартизирани или това, което наричате тук упростени. Ето така изглеждат те на практика. Няма търговска марка, общата изображение стандартизирано и има съответните е, предупреждения, свързани с здравето. Има поне примерно 15 варианта на опаковка на Марлборо. Нова Зеландия е, вкарва такива е, разпоредби, е, също Австралия. В, имаше процес в Австралия, където е, Върховния съд е подкрепил подадено, предлаганото законодателство за е, забрана на търговските марки и за въвеждането на хармонизирания опаковки. Това в Австралия те са въвели само няколко месеца, но и все още е рано да се отчита ефекта, но все пак има достатъчно публикувани изследвания, включително поръчани и от индустрията и от правителствата. Всъщност, самата производители имат доста данни в това отношение. Става дума за поверителни документи, които са били обнародвани посредством съдебна процедура като цяло има ясни доказателства, че опаковката влияе на поведението на потребителите. Ето, виждате, е, сребърна опаковка е, много, много е, повиши е, пазарния дял на Bensonin Хеджис. Също се смята, че упростената опаковка ще намали погрешните представи за това, кое е вредно за здравето и кое не. Тоест, че някои цигари са по-малко вредни. Е, става дума за леките цигари. Също така много важно е, че има ясни данни, че опростената опаковка намалява е, привлекателността на продукта, особено сред младите. Има изследвания, които показват, че младите по-малко вероятно ще вземат цигара от една проста опаковка, отколкото от такава с търговска марка. И е, остава да видим дали е, подобни мерки ще намалят процента на пушачите сред възрастните. Там смятам, че по-малък ще е ефекта, но след, след младите определено. Смята се, че има много голяма вероятност сред младите пушенето да се намали благодарение на това, че опаковката е пределно опостростена. Освен това, така упростена опаковка дори да оказва влияние върху малък брой от потенциалните пушачи, това влияние ще е значително. Дори само 1% да е това влияние, това означава 1 милион по-малко пушещи в Европа, например. Също Австралия е ограничила размера на пакета цигари, примерно мъничките малки опаковки или тънки цигари са забранени. Същото се предвижда сега в е, Европейската директива. Всъщност е, продажбата на тънки цигари е, се увеличава най-много напоследък. Има много изследвания как въздейства различния размер на опаковката. И тютюновите компании имат ясни данни, че малките, тънките цигари, малките пакети се приемат като по-леки и по-малко вредни Тоест, също така се смята, че е, пушенето намалява и теглото и е свързано именно с този вид на тънката цигара. 46% от е, момичетата и 35% от момчетата е, пушат е, такива тънки цигари. Именно за да. Е, защото смятат, че така ще си контролират е, теглото. Тоест, те е, стимулират е, пушене. Е, също така имате документ тук от Филип Морис, който визира млади момичета 15-17 годишни като целева група за определена опаковка. Тънките, съвсем тънките опаковки имат проблем с това какви визуални предупреждения могат да бъдат слагани на тях. Виждате отляво текстът е толкова малък, че практически не може да се чете също и изображението. Също така потребителите е, считат, е, че е, един по-малък надпис, всъщност, направено е проучване, че един по-малък надпис има по-малко влияние върху потребителите правителството също използва възможността да е, праща определени послания посредством опаковката, както прави индустрията. Над 100 публикувани проучвания има, е, свързани с, е, примерно, сканиране на движението на очите и много други. Колегата от Асоциацията на тютюнопроизводители говори за едно дело в Штатите, но има и друго решение на апелативния съд. Аз съм лично запознат с целия случай и мога да ви отговоря на въпросите. Фактът е, че над 50 процента, има над 50 страни, които са приели да има по-високи изисквания за по-голям размер на визуалното изображение и няма съд в света, който да е отказал да има предупреждения за здравето на пакета на, от цигари. Какво показват данните? Големите визуални изображения а, карат потребителите да се замислят а, съответно да спрат 34% в Австралия. Като Основната функция в края на краищата е да се стигне до младите хора, до децата, за да не започват те да пушат. И тук има данни, че 60% от непушачите си спомнят за а, определени послания върху а, пакет а, цигари. Също така, и нека да кажа съвсем ясно, има научни данни, че големите визуални предупреждения намаляват процента на пушачите. Аз съм от Канада. Мога да кажа, че след въвеждане на изискването на визуални предупреждения има огромно намаляване на броя на пушачите. Е, като това не е само мнение, е научно установен факт. В къде са европейските страни спрямо международните стандарти? Те са по-низко. 50 страни са приели тези е, изисквания за голямо визуално предупреждение. Европейските страни не са го приели. Ето виждате процента е, от площа на котията, която е отделена на визуални изображения. В момента в европейските е, пакети е, визуалното ображение е само от едната страна, докато в повечето от другите страни всъщност това изображение се появява и от двете страни. Разбира се, с е, течение на времето предупреждението намалява като ефективност. Чисто вербалното предупреждение, докато визуалните са много по-ефективни. И колкото по-голямо е изображението, колкото е по-шокиращо, много по-ефективно стига съответното послание до потребителите. Също така е, трябва се предвижда да има и допълнителна информация за тези, които се опитват да спрат пушенето. И мога да кажа, че всичко, което казах е, днес, е, показва, че има много директна връзка между изображенията на пакета и е, съответното послание. Пакета отляво показва ясно, че има връзка между продукта и вашето здравето. Пакета отдясно е такъв, който все ще продължи всъщност да привлича хора, млади хора да започнат да пушат. Е, смятам, че това, което ви говоря, е абсолютно подплатено с научни данни. Благодаря. Госпожа Жен Кинг, която е от е, Института за контрол е, на тютюлевите изделия, е последният оратор. Благодаря, господин председател. Е, ще говоря за взаимодействието с тютюневата промишленост по отношение на политиката за установяване на контрол върху тютюна и тютюневите изделия. Естествено, че е, е много важно да се предпазим от е, увеличаване на раковите заболявания и тъй като аз работя именно в една такава организация е, в Обединеното кралство, за нас е много важно да подчертаем, че всички наши изследвания водят до едно заключение. Съществуват ясни доказателства за връзката между раковите заболявания и тютюна, като най- е, важен причинител, който може на всичко отгоре да бъде избегнат. И е, би трябвало да се спрем на следните въпроси. Какво а, е, а, трябва да направим, за да се противопоставим на индустрията е, е, и редица други, на които ще се спра по-нататък? Тютюнът продължава да бъде най-големият причинител на смърт сред европейските граждани. Е, трябва е, по някакъв начин е, да бъде блокирана дейността на тютюновата индустрия, която допринася за смъртността и за заболеваемостта. Необходими са, естествено, много изследвания, но и проведените до този момент доказват ясно колко вреден е тютюнът за поради наличието на никотина в него, но и поради наличието на множество добавки, които очевидно правят продукта по-привлекателен и е, за деца, за жени, за бедни хора и е, така увеличават консумацията и е, опасността Дори и обикновеният е, потребителски е, продукт е, убива достатъчно много хора. Четюневата промишленост е склонна обаче да умалуважава така, вредното въздействие, да отхвърля обвиненията, че произвежда един опасен за деца и за възрастни хора деца, 11 годишни деца, около 15 хиляди всяка година започват да пушат в Обединеното кралство. Това е само една от цифрите, които бих могла да цитирам. Защо в крайна сметка ние се описва, опитваме да се преборим с тютюневата промишленост, която очевидно се бори с всички сили. Три са основните аргументи срещу директивата в момента. Надхвърля обхвата нали, е едното. Има такива академични изследвания, направени от университета в БАТ. Второто е, че е в директивата е в противоречие с търговските споразумения и на трето място неблагоприятен економически ефект. Това се подчертава много често от представителите на тютюневата промишленост. Също времено трите принципни аргумента са недоказани, неподкрепени с убедителни доказателства и надявам се няма да попречат на по-нататъчното законодателство. По отношение на рамковата конвенция трябва да подчертаем, че тя подчертава колко голям и сериозен е конфликта и същевременно непреодолим между тютюневата промишленост и нейните интереси и публичното здраве. И показва колко широк е спектър на стратегии и тактики, които използва тютюневата промишленост, за да налага тютюневите продукти и за да се бори срещу контрола в тази област и опитите на различни компетентни органи да предприемат мерки за ограничаване на взаимодействието с тютюновата промишленост. Какви са задълженията в това отношение на Европейския съюз, като имаме предвид член 5.3 и неговите препоръки и насоки? Те са много ясно формулирани. Страните е, трябва да е, само в определени случаи при строго определени условия да е, контактуват и да взаимодействат с, с тютюневата промишленост, което е абсолютно необходимо, което трябва да ги накарате ефективно да променят е, е поведението си и да е, регламентират е, своята дейност и да участват в регламентацията. Освен това, е, контактите и взаимодействието трябва да са много прозрачни, и в това отношение трябва да спомена и е, е така, действията и на комисията и на Европейския парламент, е, които е, са свързани с един определен кодекс на поведение, е, който трябва да въжи е, в една осъвременена форма и за комисарите, и за служителите. Е, в отношенията с всеки един, който работи в тютюневата промишленост и я представлява и същевременно да се има предвид, че трябва да се ограничи участието в различни управителни съвети, органи, фирми, консултантски и така нататък. Какво е трябва да очакваме от комисията от Европейския парламент, е, трябва е, първо да се е, проведе една много стрикна регистрация на лобисти, която да е задължителна. Трябва да се имат предвид всички срещи между служители на Комисията, парламента и тютюновата промишленост, които трябва да се публикуват. Информация за тях трябва да бъде публикувана. Е, и редица други е, мерки, свързани именно с е, прозрачността и публичния характер на взаимодействието с тютюневата промишленост. Когато има е, контакти, когато има е, срещи с представители на чечуневата промишленост, те наистина трябва да се ограничат само до абсолютно е, неизбежните и най-необходими е, подобни контакти. Защото става дума наистина за това да опазим здравето на хората и в името на е, здравето на европейските граждани трябва да се направят и много жертви. И така, преминаваме към дебата. Госпожа Първанова има думата. Благодаря, господин председател. Ще говоря на български. А, много благодаря на експертите, които изложиха своите становища, защото а, тук изглежда, че ние предлагаме пакет от мерки, които индустрията ни убеждава, че няма да проработят. И изглежда така, а, сякаш индустрията а, има по-добри предложения как да бъдат ограничени, ограничени а, съответно въздействието. No? No?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 защото от разговорите и от това, което предварително чухме от табакоиндустрията, изглежда така, сякаш ние предлагаме пакет от мерки за ограничаване на тютюнопушенето, а индустрията смята, че този пакет от мерки няма да проработи и като че ли имат по-добри идеи как това да се случи, защото ние всъщност сме решени да направим това. Има безспорни доказателства, не като преди 20 години, че е, тютюнът убива. И то убива доста сериозно като бройка е, европейски граждани и не само европейски граждани. Е, даже аз, може би, и трябва и да спомена случая, където така известното лице на мачо кълбой на Марлборо почина след 40 години пушене само на Марлборо, точно от рак на белия дроб. А, беше само 2002 година, когато Филип Морис устойности мъртво тяло на човек починал от пушене, като а, добавка към социалната и здравна система, т.е. ако умреш малко по-раничко от това, че си пушил, на 2180 долара, нали, много добре, може би по време на криза трябва да се пуши малко повече, за да има повече такси в а, хазната и а, да се спести спестяват пари, като се умре по-рано за здравните сметки. Но а, след а, всичко това, което чух, а, аз а, си постарах се бързичко така адхок да напиша един пакет от мерки, който може би на индустрията ще се случат, ще им се сторят малко по-работещи, отколкото това, което ние предлагаме. Например, да споделят заплащането на здравните сметки на хората, които боледуват или съответно умират от е, е болести, причинени от никотина. Като е, съответно може да се повиши контрол, например, на нелегалната търговия и сметките за това също да бъдат платени от табакоиндустрията, защото не е проблем това да се увеличи е, контрола и да няма нелегална търговия с е, е цигари или пък с фалшиви такива. Следваща мерка, например, вместо да, опаковката да има плашещи картинки или и да е бяла, то нека всяка цигара да има примерно плашеща картинка и индустрията да си плати за това. Следващото да има пълна прозрачност за средствата за R&D, както за реклама и за лобизъм на индустрията и да се поддържа база данни на тази прозрачност и индустрията също да плати за база данни Следващото е поетапно пренасочване на заетите от този бизнес към, други, към друг поминък и разходите също могат да бъдат поети от индустрията, така че милиони и половина европейски граждани да не си загубят препитанието. И последно, например, забраната на селкостопански субсидии на национално ниво за производство на тютюн, като разходите по промяната на заетостта на сълскостопанските производители също да бъдат поети от индустрията. Струва ми се, че тези мерки сигурно ще бъдат възприяти като малко по-работещи и ми се струва, че индустрията трябва да обсъди как да ги подкрепи, например. So, vielen Dank. Peter Liese. <clears throat> Ja, vielen Dank an die Referenten. Ich möchte noch mal Благодаря. Благодаря на всички наши е, гости, на експертите. Е, да, е, чухте е, аплодисментите на някои места, препоръчвайки определени мерки. в някои случаи пък нямаше аплодисменти, т.е. ние би трябвало да се постараем да бъдем единни и да постигнем минимума за съгласие. Данните за пасивното пушене са а, е, толкова оскъдни а, е, в момента, че а, е, наистина не можем да си послужим с тях, а, но аз изпомням, а, докато все още бях практикуващ медик, преди да дойда в парламента, че имах един случай с едно детенце, което очевидно беше, стана жертва на пасивно пушене. Детето почина. Така че пледирам още веднъж е, за това, че е, трябва да се обърне внимание е, много повече на пасивното пушене и жертвите на пасивното пушене. Обикновено става дума за деца, които дори не могат и да избягат, не могат да контролират това, което става около тях. До този момент ние се концентрираме най-вече върху активното пушене, върху пушачите и се опитваме да предпазим хората, но е, от е, това да продължават да пушат, е, но занемаряваме децата. Никой до сега не е казал, че пушенето всъщност подобрява здравето хората знаят, че пушенето е вредно. Аз получавам доста писма от пушечи, които са се отказали и които казват да. В крайна сметка си дадох, така, осъзнах, че вредя на околните, на околната среда и е, намерих сили да се откажа. Но какво става, когато е, е, се обявяваме против хероина? Защо не се обявим и против електронните цигари, попита един политик в Германия. Госпожа Зомер, аз ще добавя още няколко въпроса към списъка, който чухме от колегата. Госпожо Печке, вие говорихте за отровата тютюн. Можем ли да направим така, че всички да осъзнаят този факт и е, да официализираме, така да се каже, това означение? В е, Канада, всъщност е, след всичко, което чухме от вас, колега, би трябвало вече да има забрана на тютюневите изделия. Но на пазара все още можеш да си купиш е, цигари и други тютюневи изделия. И по същия начин стоят нещата и в е, Европа. Но ето, че в Канада вие много сте напреднали, само че тютюна е, все още е на пазара. Ще ми кажете ли защо? И е, към втория оратор имам още един въпрос. Вие казахте, че опаковката влияе на поведението на потребителите и че има доста е, изследвания, които доказват това. Можем ли да получим някакъв списък и точни данни за тези изследвания? Много често напоследък чувам, има изследвания за това, има доказателства за това в резултат на изследвания, но а, когато зададем въпроса какви точно са тези изследвания, обикновено не получаваме отговор. Ще ви бъда много благодарна, ако можете да ми представите точни данни за тези изследвания. А, по принцип, е, е, когато говорим за аплодисменти и за подкрепа или за липса на подкрепа, струва ми се, че само с аплодисменти не можем да си служим. По принцип, е, госпожо Зомер, казахте, не е правилно и не се позволява да подчертаваме доказателствената сила на аплодисментите. Да, това бяха вашите думи. Благодаря. Από την εισηγητική έκθεση. Το πρώτο σημείο λέει το εξής η εισηγητική έκθεση. Имам два коментара. Най-напред. В, привъведението се казва, че при прегледа на директивата трябва да се подобри функционирането на вътрешния пазар и освен това да се укрепи общественото здраве. Дали обаче това наистина е така? Дали предложението има и постига тези цели? Това се казва във въведението поне. Има, пре, има разпоредби обаче, които не са в унисон с това целопо, целополагане, целеполагане. Опитва се да се съчетае функционирането на вътрешния пазар с здравеопазването, но аз не смятам, че директивата предлага решение тук. На второ място, въведението се казва, че определени че ще има определени ограничения и забрани, но за определени специални продукти, например продукти с определен вкус, но и се говори за определени целеви групи, но това не са непременно младежите. Сега моят въпрос е, наистина ли смятате, че младежите а, предпочитат тънките цигари? Дали това наистина е така? Госпожа Кърленг. Благодаря, господин председател. Аз също бих искала тютюнопушенето да се намали. Естествено, това е нещо много лошо. Аз пуша, самата аз пуша, не е толкова лесно да се откаже човек от този навик, така че аз подкрепям тези мерки. Но днешната дискусия е, ме накараха да си дадам два въпроса. Е, трябва да предприемем правилните мерки. И не зная е, какво е мнението, какво всъщност трябва да ми е мнението за електронните е, цигари. Въпросът ми е за канадското канадски опит с електронните цигари. Дали те са една положителна стъпка е, към отказването на цигарите? Аз не съм сигурен, не зная и затова бих искала уточнение. И по отношение на опаковката и на влиянието от фалшифицирането. Аз подкрепям идеята опаковката да не е атрактивна за младите хора, но ако опаковката е необходима, така или иначе, то тогава трябва върху опаковката да е да, върху опаковката да има предупреждение за евентуално фалшифицирани цигари и да има предупреждение за здравните рискове. Особено ме интересуват фалшифицираните цигари. За тях съм много загрежен. Председателят, само един въпрос може да зададем, защото експертите няма да могат да отговорят. Значи, двама колеги, Крис Дейвис. Пърс урок по история. Когато се въведе законодателството преди 10 години, не бе направено предложение за предупреждение за здравето. Е, това изискване дойде от парламента, т.е. от мен. Раз, обсъдихме го, получихме подкрепа на всички е, партии и е, се въведе изискването, т.е. Е, възможността страните членки да сложат предупреждения по, за вредата към здравето. И е, до полунощ, едва ли не до прокарването на последното е, ния вариант на законодателството, комисията се е, противопоставяше. Но в края на кращата ни успяхме да се наложим и на следващата сутрин излязохме на обща пресконференция когато господин е, комисарят излезе и каза, той е, приветства всички мерки, които се е, прилагат, предлагат. Толкова от към историята. Да, да кажа, че аз бях активен участник в е, въвеждането на подобни предупреждения. И факт е, че те имат въздействие, евентуално могат да помогнат на младите хора да не започнат да пушат. Но сега чуваме от представители на тютюневата индустрия, че няма данни в такъв смисъл. От друга страна чуваме, че има данни. А, може ли някой все пак да ни поясни? Има ли или няма? Благодаря, Крис. Now, Mrs. Окони. Госпожа Окони. Благодаря, господин председател. Благодаря за толкова интересното изслушване. Аз бих искала да кажа колко важно е, според мен, Европейският съюз, когато излиза с един подобен текст, да бъде пределно смел – да бъдем смели, защото ние всички знаем и тук се каза многократно, че 700 хиляди души умират годишно, 5 милиона в света, 50 хиляди в Европа са жертва на пасивно тютюнопушене. Това са цифри, които не бива да забравяме. И е, според мен Европейският съюз е, трябва да прокара един смел текст, с който ще спечели и е, много за своята репутация. Аз смятам, че трябва да работим именно в тази посока. Да направим всичко възможно, да не бъдат подтиквани децата ни да започнат да пушат. Аз имам четири деца, две от тях пушат когато е, отивам от работа да ги вземам от училище, виждам как се тровят едно от друго тези деца, защото всички искат да бъдат като приятелчетата си. Така че смятам, че е, това, което се появява на пакета цигари, не е достатъчно. Трябва да се направи така, че децата да не се чувстват привлечени към е, това да започнат да, да пушат. Също така трябва да има и е, разпространение на информация по този въпрос, а и да има възможност да се продават никотиновите пачове. Господин Флоренц, естествено, че е, просветителската кампания е изключително важна и трябва да получим обяснение от представителя на тютюновата промишленост. Вие говорихте за контрабанта, за нелегална търговия и така нататък. Наскоро прочетох едно много сериозно изследване, според което 50% от е, контрабандираните и нелегално търгувани е, цигари всъщност са е, е, напълно легални продукти на тютюневата промишленост. Е, например, в района около Санкт Петерсбург е, това вече е доказано. Това действително е просто удар в лицето, както се казва. И ме интересува как ще реагирате, Каро Штитър. За канадския ни гост казвате, че сте съветник на много правителства и много ми е интересно как се тълкува нарушенията за търговските марки, когато ние настояваме да има пределно изчистена опаковка. Как ние можем всъщност да преодолеем именно проблема с фалшифицирането на търговската марка? Благодаря. Представителя на четвърната промишленост е, току-що е, бе запитан какво мисли за е, въпроса, който му зададоха и сега направо ще му дам думата. Благодаря, господин председател. Въпроса на господин Флоренц, нали? Контрабандата на нас е щети на тютюневата промишленост. Ние имаме споразумение с Европейската комисия. Всички продукти, които са произведени, да кажем, в Русия, но по някакъв начин са навлезли контрабандно или нелегално на Европейския съюз, ние за тях плащаме и са заловени като нелегални продукти, за тях ние плащаме данъци. Това е нашето споразумение с комисията. Но в никакъв случай нелегалната търговия и контрабандата не се дължат на първо място на тютюновата промишленост. Госпожа Кинг, няколко въпроса, на които ще се спра. Господин Лиза е, постави въпроса за пасивното пушене. Действително, е, тютюновата промишленост е, трябва да предприеме действия, за да, естествено и правителствата, за предпазване на децата. Имаше много дискусии за това как да опазим децата от пасивно пушене. Но в директивата въпросът е, не е поставен на първо място. Трябва при всички положения да помислим. за това въпросът е много сериозен. Ние признаваме, че е, хората е, се опитват да се откажат от пушенето. И в Обединеното кралство ние се опитваме е, да по пътя на консултации да е, разберем как точно е, можем да помогнем на хората да се откажат от тютюнопушенето, но е, най-вече насочваме вниманието си към групата на младите хора, така че те изобщо да не посягат, да не се пристрастяват към е, пушенето. Превенцията е, е основна задача съгласно е, Световната здравна организация. Е, цигарите Слимс Многократно сме е, провеждали анкети сред млади хора в Обединеното кралство. Е, винаги, особено младите жени и момичетата казват да, много са симпатични, с цветенца, е, хубава, хубав дизайн, много привлекателни и наистина привличат девойките. Трябва да ги спрем. Е, казано бе, е, че е, подправените, фалшифицираните марки са по-вредни, отколкото оригиналните. Изследванията до този момент, трябва да съм много внимателна в това, което ще кажа, показват, че в крайна сметка дали оригинални или подправени цигарите са еднакво вредни за пасивните пушачи и е, предупрежденията. Това е определено е, предизвикателство, защото е, има над 2000 болести, които потенциално се причиняват от пушенето и е въпросът тогава кои, за кои от тях да се отправят предупреждения. За тънките цигари е, как знаем, че има отношение те и техните пакети, е, ние имаме данни за продажбите им. В Канада има много особена регулаторна система за електронните цигари. Ако те съдържат никотин, те са забранени. Има само такива, които не съдържат никотин но също така мога да кажа, че регулаторната ни рамка е много, много слабо развита в това отношение. производителите на тютюневи изделия, според мен, използват винаги един и същи аргумент за визуалните предупреждения, а именно, че е, те ще допринесат за увеличаване на контрабандните цигари. Не сме виждали никакви данни, които да показват е, това. Е, до сега от 10 години при нас има визуални изображения. Ако имат данни, те бихме ги приели с удоволствие. Много е, важен също е въпроса за това, че данните трябва да бъдат публични, трябва да бъдат надежни, трябва да бъдат подкрепени от научната общност. Също е, зададохте въпроса за това дали са ефективни предупрежденията. Аз казвам, че са представителите на индустрията, че не са но мога да кажа, че всичко, което цитирах днес, са е, статии в научни публикации, е, потвърдени от е, проверки на съответни колеги при подаването им в списанието. Следващия ни гост. Три въпроса. Първо, фалшифицирането. Говори се, че ще се създадат по-добри възможности с настоящото предложение. Дори да има изискването да има види, видиме маркер за сигурност, всеки видим маркер е много лесно фалшифицируем. Може би ще можем да затрудним фалшифицирането, ако този маркер е невидим. Второ – що се отнася до това колко ефективни са предупрежденията за вредата върху здравето, нека да кажа нещо за Белгия. Белгия първа въведе визуални предупреждения през 2007. Разполагаме с данни от изследвания на 10 000 души от научен институт за публично здраве направено и 2001 е, година 21 29% се отчита като влияние, 2004 28% и 2007 се стигна до намаление на пушене 25%. Тоест 10% общо е намалението на пушачите, т.е. има ясни данни за това, че подобни предупреждения са ефективни също дали GTI са свързани с контрабанда, много отдавна има оплаквания от 2001 година и в един от документите, цитирам, се казва, че тяхното управление не провежда политика на нулева толерантност. И нееднократно е нарушавало задълженията си по споразумението с е, европейските е, власти. Сега давам думата на следващия наш гост. Тъй като въпросите бяха зададени от е, двама депутати от Германия, ще отговоря на немски. Доктор Лисе, е, попита за доказателства във връзка с пасивното пушене. Трябва да го успокоя. Да, има и на национално равнище, и на международно равнище достатъчно е, изследвания, които много точно е, описват и доказват надлежно вредното въздействие на тютюна за пасивните пушачи. И е, по вторият въпрос, който бе зададен, ще ви съобщя, че в е, бюлетина е, на германските лекари посочихме колко мъгляв е продукта. Мъгляв, защото все пак има някакъв пушек, макар че говорим за бездимни е, продукти. Е, става дума за електронните цигари, но също времено е, по отношение на различните форми, в които се предлага продукта, се установяват, освен никотин, в невероятно високи концентрации в тези филтри, които съдържат всъщност веществото, се съдържат действително много висока и вредна концентрация на никотин. Вие можете с никотин всъщност да убиете. Ако смесите чист никотин в храната на някого, можете да го убиете. Така че електронните цигари са изключително вредни, съгласно изследванията, които са проведени е, до този момент. Е, наблюдават се и е, възпаление на дихателните пътища, има и интоксикации с никотин в случаите, в които потребителят, пушачът е, е смукал прекалено много от а, е, е, никотиновата а, е, субстанция, а, съдържаща се в а, съответния филтър. Така че има и никотинови интоксикации. И така. Позволете ми накрая да дам думата и на нашия докладчик Линда МакЕван за обобщение на дискусията. Линда. Благодаря. Благодаря. Аз няма да Ще бъда кратка, няма да говоря много. Внимавах всичко, което казахте, си записах. Дали има данни, дали няма данни, всичко това е, колегите ще преценят в последствие. Аз като докладчик ще се срещна с, с представители на всички заинтересовани страни, но е, вие ще знаете кога ще бъдат тези срещи. Е, те ще бъдат достъпни. Ние естествено ще чуем вашите е, желания, вашите опасения, но всичко ще трябва да е в унисон с конвенцията. А също така си отбелязах това, което казаха и колегите. Мисля, че колегите бяха много отговорни и се надявам, че повечето или всички колеги ще, доп... ще дадат своя принос да накарат младите хора да пушат по-малко. Надявам се, че ще сме продуктивни, конструктивни. Имаме достатъчно време, за да постигнем добри резултати до края на мандата на този парламент. Председателят благодаря. Благодаря на всички колеги, на експертите, които направиха своите презентации, отговориха на въпросите. Това беше много. Това много ни помага. Сега задачата е да изработим един добър законов текст, но също така и съвета трябва да се включи. Чухме едно ясно из, изявление от министъра, от ирландския министър. Той пое ангажимента преговорите да приключат до новите европейски избори. Надяваме се чрез нашия текст да не караме повече хора да се откажат от пушенето и повече хора да не започват. Благодаря на всички. Желая ви приятна вечер. Утре ще продължим в 9.30. Утре ще се гласува.